So, good morning, everybody. И така, добро утро на всички. Извиняваме се за закъснението. Но обсъждахме тази сутрин МИФИД. Директивата за пазара на финансови инструменти имах информация. Трябваше да информирам преговорния екип, за да не бъде изненадан от някои позиции. Господин Стивън Майор, председателят на Европейския орган за ценните книжа и пазарите ЕСМА. Тук имаме и представител на ресорната дирекция. 12-ти пореден парламентарен контрол провеждаме трети или четвърти по директивата и регламента за пазара на финансови инструменти, 1532 страници са регулаторните технически стандарти. Много трябва да сме признателни на ЕСМА. Дадени домашно за много време напред. Но при делегираните актове, актовете за изпълнение, не може без а, тях. За, с кого започваме? С ЕСМА или с комисията? Видимо с ЕСМА. Моля ви и двамата по не повече от 10-12 минути. А, двамата общо 10. Или не знам. 6 за ЕСМА, 4 за комисията. Ваша работа. Стивен, заповядай. Благодаря ти, Маркус. Аз разчитах на 7 минути, ако нямате нищо против. Това в край на края ще е средно аритметичното, между 5 и 10 минути. Така или иначе, 7 минути съм разчел да бъде изказването ми. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, много се радвам, че имам възможност да представя актуализирана информация за регулаторната работа на ЕСМА и да обменим становища по въпроса. Както несъмнено знаете, в края на септември публикувахме окончателният проект за техническите стандарти за МИФИД 2, регламента за пазарната злоупотреба и е, регламента за централните е, депозитари. 900 страници са Председателя каза по-голямо число, но мисля, че те са добра основа за задълбочена дискусия днес. Искам да подчертая, че екипът на ЕСМА продължава да изяснява нашите предложения винаги на разположение на парламента. На три теми ще се спра във връзка с МИФИ 2, които привличат най-голямо внимание и ще обясня как ние сме ги отразили в регулаторните технически стандарти. Първо за прозрачността на инструментите, извън собствения капитал. Знаете, че в крайна сметка приехме а, един подход, а, който е да се оценява ликвидността на облигациите инструмент по инструмент, като обърнахме особено внимание на изразените от ваш позиция при предишният а, парламент. Е, парламентарен контрол. Смятаме, че така имаме повече точност, повече приспособимост и може да се обхване един контингент от облигации, които се основават е, на последни е, търговски дейности. Зная, че някои се тревожат от това, че някои оценки след емитирането или пък изключването на сделки под 100 000 евро може да бъде предмет на изключения и на отложено а, публикуване. И все пак ние твърдо смятаме, че разполагаме вече с система, която постига правилното равновесие между различни интереси и цели с необходимата прозрачност на европейските пазари. Трябва да обърна внимание, че този режим за прозрачност обхваща разнообразен е, и многоброен е, клас е, активи, особено деривативи. Сега ми позволете да се спра на ограниченията на позициите. Ние коригирахме амплитудата от 5 до 35%, защото Економическата комисия на парламента изрази безпокойство, че 10% може да е твърде нисък прак. А зная, че някои казват, че този обхват е достатъчно строг, други казват твърде строг, зависи от гледната точка. Но целта на ЕСМА е да бъде обхванати с този режим не бивал до този момент брой договори, които изобщо не могат да се сравнят с американската система подходът на ЕСМА трябва да доведе до определяне на строги ограничения и от националните регулатори, там където те трябва да са по-малко амбициозни, съображенията трябва да бъдат поддържане на минимални равнища на ликвидност. И накрая искам да се спра на съпъсваща дейност, много обсъждана до сега тема. ЕСМА се постара а, да разработи модела на а, този тест предпазливо и прагматично, като отрази различните категории активи. Като имам предвид непреодолимите технически слабости на един тест, който се основава на изчисленията на капитала, потърсихме е, един друг показател, който да бъде достатъчно представителен е, за това дали търговията с е, стокови деривати е съпътстваща на основната дейност или не. Затова възприехме един тест на основата на капитала, но откровенно казано някои заинтересовани страни заявиха, че няма да могат да го направят също, както те възразяваха и срещу предишния подход. Смятаме, че трябва да държим сметка за общите цели на съзаконодателите и да се ограничи възможността за изключение от финансово регулиране, е, да се намалят непрозрачните елементи на пазара и да се създаде равнопоставеност. Ние смятаме, че една мярка на основата на капитала ще бъде технически слаба, много скъпа за е, малките и средните нефинансови участници и няма да доведе до сближаване. И на последно място искам да се спра на работата ни по изпълнението. Никога няма да изненадам, ако е, кажа, че дейността е далеч от е, завършена, графикът ни е напрегнат, някои срокове ще бъдат непостижими. Това означава, че ще трябва да продължим да работим до 2016 година и през нея, докато бъде стабилен и окончателен текста на регулаторните технически стандарти. Изграждането на сложни информационни системи може да започне само след като са уточнени и последните подробности на стандартите, а сложните информационни системи изискват поне една година за изграждането им. Затова през януари 2017 година някои от тези системи няма да бъдат готови, а те са жизненно необходими за изпълнението на някои елементи на МИФИ 2. За това поставихме въпроса пред комисията дали тази несигурност ще се нуждае от законодателен отговор, тъй като някои части от МИФИ 2 ще бъдат отложени, особено по отношение на прозрачността, сделките и отчитането на позициите. Именно по отношение на позициите, разработването на информационните системи започва от начало и затова е необходимо да се разработят националните доклади и те да се разменят, за да се е, определят общите позиции по стоковите е, деривативи на групово равнище инвестиционните фирми, търговските къщи, надзорните органи също е, трябва е, да изградят почти от нулата нови системи за отчетност на сделките и на референните данни. Само така може да се публикува единен завършен списък на финансовите инструменти, с които се е, търгува в Европейския съюз, с всички изисквания за прозрачността им. Всички тези проекти са сложни, обемни, може би повече от онези свързани с МИФИТ 1, който сам по себе се изискваше 3 години. Това ще изисква внимателна координация между приемането на регулаторните технически стандарти, транспонирането им на национално равнище, делегираните актове и разработването на информационни системи. Благодаря ви. Благодаря, Стиван. Давам думата на господин Мерлан. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Стиван вече е, говори за много различни аспекти на проблема. Аз няма да говоря толкова дълго. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на депутатите Фербер, Свинбърн, Дотс, Ван Нойвенхойзен, Гиголт и Демази, за подкрепата в рамките на целия процес, свързан с директивата за пазарите на финансови инструменти. Тези депутати ни помогнаха страшно много и оформиха се своя принос дебата по ключовите аспекти. Искам да благодаря на ЕОЦКП за това, че създаде тези регулаторни технически стандарти. Едно много голямо постижение. Нямаше кой знае колко време за тяхното разработване. Приветстваме факта, че сега имаме пакет с такива стандарти и мислям, че по този начин ще се придвижим по-бързо напред към създаването на единен наръчник в Европа. Стивън много добре очерта ключовите аспекти, върху които ще трябва да се съсредоточим в идните няколко седмици. Тук се включва следното. Прозрачността, прехвърлянето и разширяването на изискванията за прозрачност към голям брой други активи, наред с акциите, ЕОЦКП ще трябва да изготви нова методология, за да внесе светлина относно как ще изглежда процеса по отношение на пазарите на деривати и облигации. Ще разгледаме внимателно окончателния резултат от работата на ЕОЦКП. На следващо място темата за нефинансови дружества, които търгуват с стокови деривати. ЕОЦКП тук трябва да установи точното равновесие между това да покрие спекулативните търговци на деривати, без да застрашава дейността на а, дружествата, които се занимават с а, дейности по хеджирането. На трето място ограниченията на позициите. Знаем, че за ЛЦКП е трудно да а, е, напипа точния пулс на, на, на тази е, дейност, тъй като има голям брой договори, които се покриват от е, тези ограничения на позициите. Това е решението на законодателя. Тук ще трябва да обърнем повече внимание. По всички тези въпроси и по всички останали въпроси, комисията все още няма позиция. Ние Оценяваме работата на ЕОЦКП и от техническа и от юридическа гледна точка. Същевременно работим усилено по три делегирани акта, които се надяваме да приемем много скоро. Нашата основна цел е да разполагаме с всички правила, с регулаторните технически стандарти съвсем скоро в началото на 2016 година, ако е възможно. Естествено, искаме през 2016 година всички тези текстове да бъдат публикувани в официалния вестник на Европейския съюз. В същото време осъзнаваме, че директивата Мифит представлява една сериозна промяна по отношение на организацията на пазарите. Ето защо трябва да се положат много усилия, за да се съберат и обработят данните за търговията в Европейския съюз. ЛЦКП, националните регулаторни органи и представителите на индустрията ще имат нужда от време. Стивън намекна за това, че най-вероятно ще има нужда от е, отлагане на прилагането на рамката МИФИТ, за да може пакета в крайна сметка да бъде приложен по най-добър начин. ЛЦКП ни предостави информация в тази връзка. В момента анализираме тази информация. Предварителната ни позиция на техническо ниво е следната. Трябва да има отлагане в действителност ако наистина държим на това да има е, точно прилагане на законодателството. Следва да се обсъди приложното поле и продължителността на самото отлагане. Отново искам да кажа, на този етап позицията ни е следната. Може би най добрият подход от е, юридическа гледна точка ще е да се отложи пакета с една година, но естествено готови сме да разговаряме с вас и с съвета с цел намирането на други варианти. Благодаря. Сега в качеството ми на председател ще дам думата на докладчика и на докладчиците в сянка. И така, темата е изключително важна. Ще говоря на немски. Темата е и сложна, освен това. Радвам се, че имаме възможност да говорим по директивата МИФИД. Последния път имахме такава възможност през юли. На този етап съм повече от изненадан. В момента разговаряме с ЛЦКП и с комисията. Само преди няколко седмици написах писмо на комисаря относно делегираните актове и актовете за изпълнение и сроковете в тази връзка. 20 декември беше срока, който беше определен. Сега вече говорим за началото на 2016 година. Искам да кажа, че в парламента ние приехме своя текст. Той в съвета се обсъждаше в рамките на 9 месеца. Знаете, че не можахме да стигнем до споразумение през декември 2013 година. Е, съответно, трябваше през 2014 година да работим. През април 2014 година парламента прие своя текст. Говорим за сроковете през цялото време и с ЛЦКП е и с комисията. Знам, че темата е изключително сложна, едва ли някой ще се изненада от този факт. Е, всички знаеха в самото начало, че ще трябва да се положат страшно много усилия. Можем да си говорим за разговорите, проведени в Брюксел, в Париж и така нататък. Много добре знам за какво става дума. Аз съм участвал на такива разговори и трябваше там да пояснявам позицията на парламента. През януари на последния тристранен диалог говорихме за данни. И аз много исках там да не прибързваме. Да си свършим работата както трябва. В началото на тази е, година ни беше казано, че текста на комисията ще се появи в средата на годината. Неодавна получих писмо от комисаря, там се говореше пък за есента на 2015 година. Няма как да се зарадваме на всички тези отлагания. Отлага се е, едно фундаментално законодателство, свързано с финансовите пазари в Европейския съюз. Знаете, че още през 2009 година в рамките на Г20 имаше поет ангажимент от страна на държавите членки. Е, в крайна сметка ще влезем в историята като онзи економически блок, който е, най-бавно приема подобни правила. Знам, че по отношение на директивата МИФИТ е, и МИФИТ 1 нещата никак не са лесни. Разговарях с е, докладчиците в Сянка Искаме да разгледаме подробностите, естествено, наред с комисията, но трябва да се обсъди начин или евентуална възможност да се работи по-бързо. Всеки път ни се казва, имаме ли достатъчно данни. По, по регламента познат като Емир, има много данни, които могат да бъдат обвързани с директивата МИФИД. Може би си заслужава да седнем на една маса другата седмица и да започнем разговори по важните подробности. Част от регламента за пазарите на финансови инструменти вече действа, работи. Искаме прозрачност, обаче отново стигаме до отлагане. Какво е това послание? Това е изключително важно законодателство, вече го подчертах. Пазарите имат нужда от повече прозрачност, повече стабилност. Отлагането никак не ми се нрави. Е, силно съм притеснен. Няколко думи сега по същество. Първо, ограниченията на позициите. В писмото, което изпратихме на ЕОЦКП и на комисията, ясно казваме, че ограниченията на позициите за нас са червена линия. Знам колко е сложен въпроса. Ако искаме да покрием всички деривати, Естествено, ще трябва да свършим огромна работа. 25% казва се за всички пазари. Поставям под въпрос това твърдение. Не съм убеден. Не съм убеден, освен това, че всички е, органи относно техническите стандарти са приели това виждане. И дори това да е така, това ме озадачава. 5% е, е, е твърде много. Що се отнася до ликвидните пазари, нека да дам един пример с е, природния газ. Втечнения природен газ. Той пристига е, на порции с различни е, влакови композиции, например. 25% е, е, е твърде малко в такъв случай. Говорим за много конкретни случаи с деривати и изпускаме от поглед общата картина. Мисля, че трябва да разгледаме всички различни случаи, да, да, да, да видим дали може да има варианти. Онова, което предлагате относно ограниченията на позициите, не ни удовлетворява. Да вземем за пример хранителната индустрия. подобни дейности просто ще изчезнат, ако се приеме едно такова предложение. Целта на регулаторните технически стандарти не е да унищожават пазарите. В законодателството може да има предвидени изключения, тест на, на, на два етапа, на две нива, имам сериозни притеснения. В писмото говорим за прагови е стойности, а не за самата система. Отново променяте системата. Защо е необходимо всичко това? Никакви данни нямаме, конкретни цифри за размера на пазарите. Това означава, че не можем да приемем процента, който сте определили. Кога ще получим съответните данни за изпълнението? Що се отнася до правилата за ликвидност? Тук сте свършили нещо конкретно, това е добре. отделни инструменти за различните видове заеми. Добре, до тук добре. В първите 6 месеца се говори за, за, за подхода основан на различните класове финансови инструменти. Искам да разбера за, за какво точно става дума тук. Разбирам, че някои активи ще бъдат класифицирани като ликвидни, макар че в документа, който се основава на първите консултации, ясно се вижда, че това може да бъде проблем. Имаме нужда и от изключение по отношение на конкретни инструменти, познати като CCTR, SSTR, Uh... Регулаторните технически стандарти номер 2 те са свързани с а, е, е, информацията, а, е, възоснова на прозрачността. Бихте ли пояснили за какво точно става думата? По отношение на достъпа, ЛЦКП отчита нашата позиция, в крайна сметка не всичко се пренебрегва от това, което сме написали. Член 12, член 15, идентичното третиране на различните договори, премахването на дискриминацията. Тук това, което предвиждате, прилича на, на нашия текст и накрая докладването на транзакциите. Членове 23 и 24. ЛЦКП се основава на, на международните е, разпоредби. Много хора на пазарите се притесняват обаче дали този текст ще покрие извън борсовите деривати. Обяснете защо не сте избрали и други методи на идентификация. Основният проблем за мен така или иначе е срока. Ще дам думата на Анелизе Дот, тя е докладчик сянка от социалистите. Много ви благодаря. Не, напред бих искал да благодаря на докладчика господин Фебер за продължаващото отлично сътрудничество с него по това досие. Много високо го оценя и също така много му благодаря за проведеното търпение към моите здравословни проблеми преди няколко седмици. Знам, че те се в доста неприятен момент. Днеш парламентарен контрол също е в много важен момент и под ръководство на господин Фебер парламента спази своят график за работа и като цяло успяхме поне ние да работим достатъчно бързо. Ще се опитам да се огранича в ам, коментарите си. Ще се спра на два въпроса. Първото е отлагането и второто са съвсем накратко ограниченията на позициите. Споделям притесненията на докладчика ни относно отлагането на прилагането. Разбира се, няма смисъл да се продължава напред като самоцел, но трябва да си дадем сметка и какво послание отправяме с това отлагане, както спомена и докладчика ни към останалите регулаторни органи по света. На първо място държа да отбележа, че докладчикът и докладчите в сянка иска да има среща с, между преговарящите ни екип и службите на Европейската комисия и на ЕСМА, за да видим как точно това отлагане ще се отрази на прилагането на тези изключително важни разпоредби. Основното ми притеснение е, че слуховете за, по това отлагане вече отдавна се чуват, както знаят колегите, и според нас някои гледат на това отлагане като потенциална възможност отново да се поставят на масата за преговори някои от много трудно договорените компромиси между институциите преди няколко месеца. И аз много се притеснявам, че редис от елементите на МИФИД все още са много противоречиви. Ето защо не бива това отлагане да се превърне в възможност за множеството лобисти, които опитват да се свържат с нас от месеци насам, да се опитат да, да предложат нови изменения на регламента. И ако има някаква възможност за забавяне, със сигурност това забавяне трябва да се ограничи само до най-проблематичните елементи, свързани с най-сериозни технически предизвикателства, а не за целият регулаторен е, текст като цяло. Второ, по отношение на периодът на, на забавяне, отново подкрепям докладчика. Темата се, обясни, се обсъждаше доста подробно и се притесняваме, че ако забавянето е прекалено дълго, ще загубим набраната инерция. защото има опасност колегите да се поотпуснат и след няколко месеца всъщност да разгледаме абсолютно същите въпроси, които в момента разглеждаме. Това обаче е недопустимо предвид колко сериозни промени да колко сериозни проблеми доведоха до преразглеждането на МИФИД. Изключително важно е да започне възможно най-бързо прилагане на а, разпоредбите, както каза и докладчика. Съвсем накратко няколко думи по въпроса за ограничението на позициите, тема, която беше зачекната набързо и от докладчика и се радвам, че той иска да обсъждим тази тема, защото, както той самият вече каза, темата е много важна в тук в парламента, особено важна е и за моята политическа група. Като може би всички си спомняте, нееднократно съм повтаряла, че аз лично съм убедена, че основнат, основният прак от 25%, който беше определен, е прекалено висок. Разбирам, че ЕСМА малко е променила предварителният режим, т.е. с рамка от 5 до 35% вместо 10 до 25%, но все пак има много сериозни притнения, свързани с посланието, което ще отправим към националните компетентни органи. Т.е. ако основна, основният пак остане 25%. Те могат да определят равнище за ликвидни договори и договори с висока ликвидност на прекалено високо равнище. Отново изслушах доходите на ЕСМА, които те ни повториха и днес, че отговорът на това предизвикателство е чисто и просто да заявим, че имаме доверие на националните органи да, да определят подходящи прагове за пазарите с много голяма ликвидност. Но ам, в Франция, например, беше определен на 38% прагът за един от най-високо ликвидните договори в областта на енергетиката, сключен в Европа. Така че аз имам притеснения също така и за разминаването на системите на Европа и системите Съединените щати. Смятам, че трябва да работим възоснова на данните, с които разполагаме към момента и също така примерът на, и опитът в щатите показва, че 25% за високоликвидните пазари често е подходящ е възможно най-високият прак, който може да се определи. Така че от името на демократите ние искаме по-малко 25% ограничение на позициите, И също така бихме искали комисията отново да въведе и други показатели, свързани с нестабилността на базарите И смятаме, че това е ясно заявено и в основният законодателен текст на първо равнище. Но пак се връщам на казаното и от докладчик. Основният проблем в момента е отлагането на изпълнението. Много е важно за цялостната оценка, като трябва да изготви нашата институция, да вземем предвид последици за това забавяне и се надявам наистина нашият, нашият проговарящ да има възможност да срещне с службите на ЕСМА и на комисията и да обсъди тази, тази тема. Благодаря ви от името на ЕКРА, думата има Кейс Уинбърн. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на ЕСМА за огромната работа, която са свършили по регулаторните технически стандарти. И а, много от нас са толкова отблизо това досие, че идеята за отлагане действително не е лесна за приемане. Но при това обаче смятам, че Досието с директивата за пазарите на финансовите инструменти е едно огромно досие. Всички знаехме от самото начало, че работата по него никак няма да е лесна. Ето защо бих искал да имаме повече яснота по отношение на готовите технически стандарти и бих искал да обясня защо се забавя прилагането на целият пакет в по този последен етап. За мен няма никакво, а, никакво съмнение, че основният проблем са предварителните споразумения, гарантиращи прозрачността на инструментите извън собственият капитал. Това е основно притеснение от а, месеци, да не кажа години не сам. Това е притеснение в държавите членки, където има много активни пазари на обликациите. И основната ни цел беше да се на, на, първо, на текста на първо на равнище беше да се определи а, какво е един ликвиден пазар и не смятам, че ликвиден пазар е пазар, на който се търгува два пъти дневно, например. Въпросът е че според мен би трябвало да има по-ясни стандарти за търговите с инструменти извън собствения капитал, като например търгуване поне 10 пъти дневно с деривати. А равнището на прагове, които се проведат за инструментите извън собствения капитал, трябва да отговарят на стандартните практики на пазара, което не се случва в момента. Бих искал също така да повторя някои от въпросите, които зададох писмен вид след публикуването на регулаторните технически стандарти. Бих искала да чуя как възнамерявате да дадете отговор на тези въпроси, които бяха зададени в краята на процедурата миналият месец и как може също така да получим по-щепателни отговори на тези въпроси. Няколко конкретни подробности. Проващ екип на парламента винаги е смятал, че че ам, пазарите, на които се търгува с ам, ам, капитала за растеж на МСП по принцип си смятат за извън собствени капиталови инструменти. Така че не разбирам защо тук се въвеждат стандартите и защо се затруднява работата на МСП вместо да се улеснява. Не знам как това ще се прилага също така и на практика, защото бях се свързана, защото с мен се свързаха голям брой заинтересовани среди и беше заявено, че се очаква много задължението за докладване да засегне много голям брой малки предприятия. Бих искала да знам това дали договаря на истината. Освен това, по отношение на изискванията за докладване, искам да знам дали те са съвместими с а, изискванията за прозрачност. Бих искала също така да знам как критериите по отношение на ценните книжа сега ще се използват за установяване на всички а, дериватни инструменти. Бих искал също така да разбера как точно количество, инструмент за количествено облегчаване ще се извади от тази рамка и как ще се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на парламента и евентуално възможност за парламентарна контрол. И бих искал също така да чуя няколко думи за въпроса, който беше повдигнат в писмото ви, писмото ни до комисията и до ЕСМА относно пакетните продукти. А, това са няколко много конкретни въпроси, които разбира се е, съпъсват основният въпрос, защо се предлага отлагане с почти цяла година на прилагането на, на целият пакет. Бих, бих следвал също така да гарантираме, че, че сме използвали всички възможности на наше разположение за да а, влезе в сила задължението за докладване, дори и с забавяне, все пак по-рано от останалите нали, стандарти. Имаме също така а, необходимо подобряване и изясняване на режима по отношение на ликвидността, инструментите са извън собствен капитал и а, доколкото е възможно да се работи с въвеждане на а, задълженията предварително преди цял, целият пакет, който ще бъде забавен. А също така бих искала поне да гарантираме, че ако ще има забавене, ще го използваме това забавене, за да използваме по-качествена дата за определене на подходящият мащаб, с който работим. Бих искала също така да използваме времето, което ще ни предостави това забавяне от една година по възможно най-ефикасен начин, за да сме сигурни, че когато най-накрая започнат да се изпълняват разпоредбите, ще имаме като крайен резултат една много по-справедлива система. В крайна сметка регламентът и системата, която определя мифите, трябва да гарантира едни по-справедливи, по капиталови пазари в целия Европейски съюз. Но трябва също така да не, да не, за да не налагаме задължения за повесяване на информация по начин, който ще унищожи нашите пазари на облигациите. Така че ако имаме нужда от забавяне на изпълнението, то трябва да гарантира много по-плавен преход и аз съм склонна да го подкрепя. Но за да подкрепя отлагане на прилагането на изпълнението на целият пакет, трябва да знам защо и да гарантираме по-добро изпълнение разпоредбите в крайна сметка. Благодаря Фабио Демази, Обединената левица. Благодаря, благодаря на докладчика и на всички участници. Преди всичко искам да попитам кога трудностите в а, а, изпълнението ще бъдат а, Преодоление. Докладчика също а, каза, че е изненадан от а, изявлението ви сега. Нееднократно е ставало дума и преди за графика. Вие сега изтъквате като съображение изграждането на информационните системи. Но това в никакъв случай не може да е претекст регулаторните органи да не си свършат собствената регулаторна работа. Данни трябва да бъдат събрани незабавно, защото доколкото разбирам, проблемите не са информационни, не са компютърни, а са регулаторни. По-нататък преговорният екип неколкократно изрази недоволство от е, резултатите от работата на Европейския орган по е, ценните книжа и пазарите неколкократно. Компромисът е насочен към пълно постигане на целите на директивата МИФИТ, За това е, не бихме искали да се стигне до възражение в края на процедурата. Смятаме, е, че новото предложение на ЕСМА, ограничаването на позициите да се движи в рамките между 5 и 35% е стъпка напред, но не е достатъчно. Още не съм чул убедителни аргументи защо по отношение на ограничаването на позициите американския пазар е толкова различен от е, европейския? Защо трябва да бъде толкова широко отворен нашия? Не бива да сме толкова далеч от онова, което прави света. Според нас е, Прага за ограничаване на позициите трябва да бъде под 25% и по отношение е, на е, доставките, е, които са на по ритмичен график, положението действително е особено. Има възможност сега достатъчно често и лесно да се заобиколява регулаторния режим – и твърде високи са праговете за ликвидността, за да има прозрачност, е, за да може да планира бранша. Трябва да престанем да си играем на пинг-понг, да сложим ясен, окончателен е, крайен срок и да го спазим, защото иначе не е ясно как ще се развиват бъдещите процеси. Благодаря. Благодаря, Филип Ламберт за зелените. Благодаря. Мисля, че в встъпителното си слово избра най-точните думи. Не мога да не го отбележа. отбележа. Господин майор, ако работех за финансовия бранш, не бих а, си признал публично, но бих бил изключително доволен от вашата работа. В разработването на регулаторните технически стандарти, както Фабио подчерта, вие съществено се отклонявате от намерението на законодателя. А искам да ви припомня, че вие изобщо не сте законодател, вие не сте нормотворчески орган. Вие го подпомагате, но нищо повече. Ако пак бях е, човек от бранша, щях да съм измаредно доволен, че продължавате да отлагате въвеждането на стандартите. Така на мен ще ми е по-лесно и мога да ви бъда безкрайно благодарен. Трудно ли е, е да се приложи на практика директивата МИФИД? Да, разбира се. Трябва ли време? Да, но а, не, не ги оставяйте да се отпуснат. Не не им създавайте е, спокойствие. Обаче, аз не съм от този бранш, никога не съм бил в този бранш. Аз съм член на парламента, който е законодателният орган и никак не съм доволен. Силно съм обезпокоен. Аз съм дълбоко убеден, е, че ние най-добре знаем какво е и беше намерението на законодателя – а това, което правите, изобщо не отразява а, нашите позиции. В а, проекта за стандартите изобщо няма и дума от това, което искаме. Защо говорите за а, доставки, а, които са на а, по ритмичен график? Те се измерват, разбира се, и а, когато а, имате а, откритата когато искате да решите проблема с ликвидността, обявявате, че ще мерите според доставките и в такъв случай обаче вие изкуствено завишавате мярката на ликвидност. Второ, когато измервате ограничението за позициите, това е част от нещо. И това нещо е толкова конкретно, че веднага виждам как мога да заобиколя режима на ограниченията. Във всички случаи ще а, мога а, договора да си го формулирам така, че той да излезе извън вида договор, който вие слагате в знаменателя и веднага се изплъзвам от изискването. В друга финансова къща мога да сключа договора, защото вие сте ограничили за които става дума. Или пък малко ще го изменя и изведнъж аз от един пазар ще изляза и ще вляза в друг и пак няма да попадна под ограничението. Затова Маркос добре се изрази. Ако пазарът е, е ликвиден, то тогава и 5% са му много. Нека да погледнем какво става в Съединените щати. И ако имаме предвид а, доставките за, а, по ритмичен график, там а, в щатите е 2% и половина е ограничението, защото те са твърде ликвидни. Затова трябва да изясним какво е договор. Ако бъде толкова тясна дефиницията на договор, то тогава можем да си говорим колкото искаме за ограничаване на позициите. Няма да проработят. Пър... По-нататък, на първо равнище трябва да се отчете неустойчивостта на съответните пазари. Неустойчивост беше понятие, което фигурираше в предишните предложения и изведнъж то се оказа по-неустойчиво от всичко друго, което определяше, защото изчезна, изпари се. Вече никой не говори за неустойчивост, колебания на пазара. Броят и размерът на участниците на пазара трябва да се отчете. Добре, вие количествено а, се справяте. Говорите за броя на участниците, за размера им нито дума. По-нататък за хеджирането. Вие говорите за хеджиране на портфейли. Изразът хеджиране на портфейла е толкова мъгляв, че може в него да се вложи всичко. Аз мога да продължа с още много примери, но виждате – никак не ни е забавно. Имаме дълбоко уважение към Европейския орган а, за ценните книжа и пазарите и всички останали европейски надзорни органи, но вие не, не служите на законодателя, а на финансовите пазари. Не за това ви плащаме. Добре, хайде сега да чуем първо а, европейски органи, след това комисията. Стивън, заповядай. Uh, uh, Благодаря за изказванията. Вече беше казано, че трябва по-нататък да се обсъдят тези въпроси и най-вече забавянето. Може да бъде по време на парламентарен контрол или пък по-малки срещи въпросите ние получихме след като представихме през септември проект на регулаторните технически стандарти. Директивата МИФИД 2 е огромна промяна. Искам да повторя това. Последиците за инвеститорите, за капиталовите пазари, все още не са ясни и затова след като се въведат на практика стандартите, ще можем да направим преоценка. Ние не казваме, че не сме си свършили работата, а искаме да кажем, че на този етап има неяснота във връзка с някои елементи на МИФИД 2 и затова трябва да видим как ще действат на пазара и съответно, ако се наложи, да внесем корекции за които ще се обърнем към комисията, към парламента и към съвета, защото е необходима процедура за утвърждаване. Все за забавянето напълно разбирам вашите критични бележки. Аз лично също поставих този въпрос пред вас, защото съм обезпокоен, но от друга страна просто не е възможно да се справим с действителността. Трябва да е ясно това и се надявам на разбирането на съзаконодателите за необходимостта от отлагане. Има два елемента, които имат значение за последиците от забавянето. Първо, необходимостта от отлагане много силно зависи от окончателния вариант – на регулаторните технически стандарти. Не е случайно в уводното си слово казах, че главно до отчитането на сделките, прозрачността и ограничаването на позициите ще се наложи отлагане на срока, в зависимост от това какви решения ще се вземат по тези теми и е, как ще се формулират е, стандартите, ще се види и как ще се прилагат на пазара. Колкото по-сложни са стандартите, толкова по-внимателно трябва да се отчете какви ще са изискванията към информационните системи. В встъплението си казах, че тази тема е свързана и с събирането на данни е, чрез информационните системи. Този въпрос поставям пред комисията и пред е, други събеседници. Инвестиционните фирми и извънборсовите финансови къщи също трябва да могат да реагират максимално бързо. Има голяма вероятност да не може да се постигне необходимото съгласие, за да могат да задействат е, регулаторните технически стандарти от 2016 е, година. И тук не става дума само за регулаторите на национално или на европейско равнище. Тук е, става дума за необходимостта да се взаимодейства и с инвестиционните фирми, с финансовите къщи с а, търговците от а, гледна точка на надзора тези данни са необходими не само за да следим и да изпълняваме функциите си, но и за да се гарантира, че пазарът функционира, да ни е ясно кои облигации а, са ликвидни, кои не са. Данните са нужни също така, за да се даде възможност на пазара да функционира пълноценно. Поради това се налага отлагането. Изграждането на информационните системи в действителност може да започне чак след като се уточни трайно текста на регулаторните технически стандарти. Защото първо трябва да са на лице стандартите и след това да започнат изграждането на информационните системи. Чувствах се длъжен да предам това а, послание. Ясно ни е на къде вървим, но се сблъскваме с действителността. Има такива технически организационни затруднения, които ни пречат да започнем на 1 януари. И може би още две бележки по същество – още веднъж ви благодаря за изказванията. По въпроса как измерваме ликвидността. Както и определянето на среднодневния оборот от 100 е, 000 евро за включването на тези транзакции. Две бележки тук. Кумулативен е този показател и за това той включва две сделки дневно, стойност над 100 000 евро и 80% изискване за ликвидни сделки. Чак след това можем да определим дали се включват в изчисляването на показателя ликвидност. Ако вземете само продължителността или стоиността на сделките, не отразявате достатъчно добре действителността. Някои твърдят, че трябва да се проследи е, за прозрачността един по-дълъг период от е, двата работни дни с е, борсови сесии, но 5% от цял, целия пазар на облигациите, който трябва да отговаря на изискванията за прозрачност, отговаря на целта на съзаконодателя да има повече прозрачност на пазара именно на облигациите. Родриго може да добави повече подробности, но позволете ми да кажа, че темата е много трудна от техническа гледна точка. Зная разликите между нашата система и американската но в американската система има 28 договора, които се измерват. Ние говорим за хиляди договори при нас. Освен това, американският регулатор може много бързо да реагира. Той може седмично да коригира позициите, които се определят за съответните финансови пазари. При нас, ако минем през цялата система, предвидена в стандартите, ще минат 9 месеца. Много е важно да няма злоупотреба с позиции на пазара на стоковите производни инструменти, а на някои по-малки пазари пък трябва да се предвиди по-голяма възможност да не бъдат тежко засегнати от твърде строг праг за позициите първо трябва да имаме яснота и прозрачност за позициите и оттам нататък да видим какви ограничения ще налагаме. Затова ние ги определяме не с едно единствено число, а с а, определена амплитуда. Те се движат в определени граници, за да можем да ги коригираме по-лесно чрез регулаторните технически стандарти. Пак повтарям, това са хиляди договори. На американския пазар има 28 договора. А при хиляди договори трябва да се събират огромни по обем данни, за да се определи ограничаването на позициите. 25% са отправна точка. Те са само е, референтен показател националните регулатори е, ще определят е, праговете. Ние ще се движим в съответните граници между 5 и 35%. Мисля, че това отговаря на намерението на съзаконодателите. Благодаря. Ще отговоря на някои по-конкретни коментари, може би не на всички, е, защото ще има въпроси в писмена форма и ние ще им отговорим в писмена форма. Няколко думи. Започвам с коментарите на господин Фербер относно първите месеци на деноминацията на ликвидността. Осъзнаваме, че всяка една класация, която се основава на първоначалния размер на облигациите, може да се окаже подвеждаща. Ето защо ние сме определили средна стойност, среден размер на периода, значи едно три месече, не повече от 5 месеца и половина. Дали ще има приемане на частните пазари? Да, защото на ниво едно трябва да има търгуване е, в съответното място за търговия, така че на първо ниво се приемат подобни транзакции. Зададохте въпрос относно ИСЕН като счетоводен е, стандарт. стандарт за отчетност. Е, трябва да кажа, че с това изискване ние не се опитваме да наложим конкретен стандарт е, на всички пазари. Просто показваме е, от какво имат нужда надзорниците в ежедневната си работа. Това е стандарт, който може да се използва в рамките на всички системи, в рамките на всички надзорни органи. Искаме да има един стандарт. Защо този стандарт? Това е обяснено в доклада защото тук става дума за, за последователност, за една единна система, за система, която не се основава на реализирането на печалба. Естествено, трябва да се отчете и конкурентната среда. Тук много е важно системата да може да работи всеки ден и да е насочена към справянето с пазарните злоупотреби. Тази система е ефикасна и може да се използва за много инструменти, които се търгуват на места, които не определяме като организирани места за търговия. С течение на времето ще има възможност тук да се включат и извън борсовите деривати, деривати тъй като тези деривати не са обект на отчитане в рамките на мифите. Този стандарт ISIN може да се използва като изискване, а пък SFDR може да се използва като показател за финансови инструменти на първо ниво. В зависимост от това дали. що се отнася до това дали ще се знае размера на пазара, говорихте за това колко голям европейския пазар дори да няма официални данни, ще публикуваме данни, които ще помагат на е, контрагентите да оценяват размера на европейския пазар. Госпожа Доц създаде въпрос за това дали регулатора смята да определя стрикни лимити и дали френския случай може да се вземе предвид. Искам да ви напомня, че френския режим беше създаден 9 месеца преди да се споразумеете за текста на първо ниво. И идеята беше това да е преходна разпоредба към една по-друга система. Трябва да се спомене обаче, че френската система не се съпоставя с това, което правим тук, тъй като за хеджирането не се предвижда изключение. Ето защо има съвсем различна основа. 38% е просто е, началото е, на една система, която в крайна сметка води до много по-ограничени лимити. 38 не е осреднен лимит и тук не се включва хеджирането. Така че това не може да е показател за това как ще работи системата в бъдеще. Имаше и коментар относно е, определенията. Трябва да приключвам. Две минути само. Дали дефиницията е твърде широка или твърде тесна? Мисля, че ако дефиницията е твърде тясна, там ще може да има заобикаляне или пък, е, ако е твърде широка дефиницията, може да има е, заобикаляне чрез е, договорите. В крайна сметка, винаги имаме риска едното от двете да се случи и ето защо ние направихме такава дефиниция, да може да се вземе предвид взаимното изчистване на, на, на договорите. Има много условия, които изискват така нареченото портфелно хеджиране да се прави по един накоратен начин и да се вземат предвид тези дейности, които не могат да бъдат част от портфейла. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Извинявам се за това, че Трябваше да ви огранича в времето, но трябва и комисията да, да може да отговори. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Много внимателно чухме какви са и слушахме какви са тревогите и притесненията на депутатите във връзка с техническите стандарти. Чухме и отговорите на ЕОЦКП, особено що се отнася до ограниченията на позициите и ликвидността и прозрачността на пазарите на облигации. Тази информация ще ни послужи, когато правим своето наблюдение, а то вече тече. Ние, знаете, ще трябва да вземем решение относно крайния резултат от работата на ЕОЦКП, естествено ще вземем предвид вашите позиции. По отношение на забавянето, искам да подчертая най-вече в отговор към госпожа Дот, че никой не иска да отваря още веднъж директивата МИФИ 2. Ако ще има забавяне, най-вероятно ще има предложение, което да се основава на съвместното взимане на решение. Никой не иска да разваля споразумението, което е постигнато от съзаконодателите. Това би било изключително опасно. Комисията застава за тази позиция. Що се отнася до продължителността на отлагането, мисля, че трябва да намерим златната среда. Ако отлагането е твърде малко, на лице е риска да се наложи да има второ отлагане по технически причини. И това ще бъде нещо като катастрофа. Така че трябва да се предпазим спрямо този риск. От друга страна, ако отлагането е твърде дълго, можем да загубим от е, темпото, което вече имаме. и да попречим на изпълнението на задачите от страна на индустрията или на националните органи. Така че трябва да намерим златната среда, а що се отнася до приложното поле, комисията е готова да обсъди този въпрос с парламента, съвета и ЕОЦКП. Това вече го заявих. И мисля, че е добре да има неофициална среща и то много скоро, за да видим какво ще се прави от тук нататък. Благодаря. Е, Фабио, имаме и други точки. Искам да кажа, че имах един много важен въпрос относно прозрачността. Кога разбра ЕОЦКП, че ще има отлагане? Въпросът е и към комисията. Господин майор, всъщност е, Размера на цялото начинание ще стане ясен едва когато имаме окончателната форма на регулаторните технически стандарти. И когато получим яснота, ще имаме допитване до комисията. Много бързо се взе това решение, след като имаше е, заседание на изпълнителния съвет, е, значи преди около месец. Е, председателя. Вероятно ще одобрим а, вашия текст, след като се срещнем а, в рамките на преговорния екип. Благодаря на всички вас. По отношение на сроковете не сме доволни. По отношение на съдържанието бихме желали да а, е, получим отговори на всички писма, които се изпращат от отделните колеги, от е, преговорния екип. Винаги е добре да имаме нещо на хартия, отколкото да разчитаме само на изговорени думи. И така стигаме до точка 6 е, от дневния ред. Тя е свързана с прозрачността е, координацията и конвергенцията в корпоративните данъчни политики в Съюза. Имаме двама докладчици, Анелизе Доц и Лудек Нидермайер. Кой ще започне или аз да посоча? Аз приемам този доклад като доклада Доц Нидермайер, така че започвам с Анелизе. Много ви благодаря, господин председател. Ами, надявам се, че другият път господин Нидермайер ще му възможността да започне първи и така ще гарантираме пълна равнопоставеност. Е, не бих искал да благодаря на колегата Нидермайер и на неговите сътрудници. Благодаря също така и на секретарията и на всички докладчици в Сянка. Моля ви за малко повече внимание. Благодаря също така и на всички колеги, внесли изменения по текста. Разбира се, бяха внесени голям брой изменения и благодаря на всички, които толкова активно се ангажираха в работата по този текст. Струва ми се, че процесът на разглеждане на тези изменения разкри преди всичко, че по по-голямата част от въпро... важните въпроси има консенсус между почти всички политически групи и почти всички членове на Европейски парламент. Има общ консенсус по необходимостта да се справим с агресивното данъчно планиране, което беше разкрито и в рамките на работата на специалната комисия за данъчните постановления. И а, сме наясно, че Европейската комисия вече за редица мерки в тази насока, които вече дават и впечатляващи резултати. Бих искал да кажа, бих искал да кажа няколко думи за напредъка по работата. Господин Нидермайер ще ме допълни. Секретарята много усилено работеше с изготвянето на компромисни изменения. Запознах се с предложения текст и както винаги по доклади, по които са внесени толкова много голям брой изменения, в някои случаи има нужда от доста по-дълга работа, защото трябва да се гарантира съгласуваността и последователността на текста като цяло, така че моля колегите да проявят малко повече търпение, ще вземам предвид техните изменения, доколкото това е възможно. Съвсем накратко, в няколко случая колеги предлагат редакция на изменения, които значително подобряват текста и работя с сътрудничеството ни, за да включим по смислен начин тези изменения. Също така в интерес на прозрачността. Искам да кажа, че в момента работим по приложенията, които обхващат всички препоръки, свързани с основните раздели на доклада. След това ще преминем към преамбюла и началната стъпителна част на доклада, както и препоръките, които трудно могат да се впишат в някои основните глави на доклада с настоящият му вид бяха внесени много изменения с цел до изясняване на текста, което е много важно, като например е, определение на агресивно данъчно планиране, данъчни постановления или предварителни данъчни споразумения, МСП и друг е, определения, които са много важни и полезни за текста ни. В някои случаи ще поискаме допълнителен съвет и допълнително разяснение от колегите какво точно имат предвид с измененията, като например е, някои от е, измененията, свързани с обществените поръчки. Питам се какво точно е целта им. А, същото въжи и за някои случаи, в които се опитвам се стремим да постигнем компромис между различни позиции, в някои случаи дори много различни позиции, които подават колегите в случай, като случай с общата консолидирана основа за данъчно облагане на корпоративен данък или CCCTB. последните няколко дни ще имаме заседания с докладчите в сянка с цел постигане на възможно най-качествени компромисни изменения, които да удовлетворяват максимален брой колеги. Пак казвам, това е един доклад, който се ползва с много сериозна подкрепа от по-голямата част от политическите групи в парламента и се надявам да успеем да запазим тази подкрепа по време на гласуването. А сега давам думата на колегата за докладчик. Благодаря. Анелизе Людък има думата. Благодаря ви. Аз също държа да ви благодаря за проявената вним... ангажираност и за проявеното търпение при внасянето на измененията. Също благодаря и на анализа и на секретарията. Както вече беше споменато, редица от измененията значително ще подобрят доклада, изяснявайки някои елементи от неговото съдържание и е, доклада по-целенасочен и по-лесен за разбиране. Ще има обаче и някои изменения, по които ще е по-трудно да има обща подкрепа и тяхната съдба ще се реши с гласуване, както работим по принцип. По отношение на разясненията, получихме много нови идеи, свързани с борбата срещу намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите в Европейския съюз мога да ви уверя, ще продължим да работим заедно с всички вас, ще поискаме допълнително разясняване. Дори и на този етап търсим начин, с който да можем да включим вашите изменения в степента, в която те съвпадат с основната насока на доклада и в случаите, когато можете да ни дадете необходимата допълнителна яснота. Както каза Аналиси, на процедурно равнище започваме да работим в компромисни, по компромисните изменения и тъй като всъщност в този конкретен доклад приложенията са най-важните, като там са конкретните препоръки в този законодателен доклад по собствена инициатива. Започнахме да работим от тази най-важна част на текста, ще излезем с първият пакет от компромисни изменения едната седмица. В този контекст дебатът с докладите в Сянка е много важен, защото искаме максимална подкрепа с този доклад и ще ви дадем съответните сведения своевременно. Смятам, че трябва да се стремим към постигане на споразумение, ако искаме да излезем с един качествен и преди всичко последователен доклад. Има над 300 внесени изменения, така че не е лесно да се запази пълна последователност и цялост на доклада. Там, където е възможност, ще се опитаме да, пост... да работим чрез компромисни изменения. Като пак казвам, най-важни са приложенията, а не толкова преамбюла. И а, по този начин аз с, с, с много качествени приложения можем да се надявам, че опасната комисия ще, ще приеме на сериозно нашето предложение и ще се борим активно с а, намаляването на данъчната основа, прехвърлянето на печалбите. Надяваме се да работим с един конструктивен и полезен текст, текст който да доведе до истинска конвергенция в областта на корпоративното данъчно облагане. В заключение, надяваме се окончателният резултат от нашата работа да бъде един а, ясен и разбираем текст. Като споменам компромиси, между другото, разбира се, няма прави компромис само между мен и анализи нашите политически групи, но ще се стремим винаги да привлечем колкото може повече колеги и да постигнем възможно най-всеобхватен компромис. Смятам също така, че трябва да се въздържаме от включване на неясни изменения или изменения, които надхвърлят настоящите правомощия и мандат на Европейския съюз тъй като по този включването на подобни изменения ще намали надежността и авторитета на този доклад и съответно ще намали евентуалното влияние на законодателното предложение, което ще излезе в следствие на този доклад в борбата с намаляването на данъчната основа прехвърлянето на печалбата. Надявам се, че комбовите изменения ще бъдат готови за гласуване в нашата комисия в най-скоро време. Надяваме също така да получим максимална подкрепа за гласуването в ЕКОН и гласуването в пленарна зала. Ще поддържаме връзка с някои, с всички вас, заинтересовани в това, по това досие, което ще във всяка, както и останалите членове на нашата комисия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Людек. Сега давам думата на докладчите в сянка от различните групи. Започваме с Берн Луке от ЕКР. Много ви благодаря, господин председател. Ще се изкажа на немски. Най-напред бих искал да благодаря на двамата докладчици в сянка за отлично свършената работа и с удоволствие ще продължа да работя в на отлично сътрудничество с тях и за бъдеще. Докладът е добър. При след това занесох редица изменения и ще се опитам да разясня някои от тези изменения. На първо място имам възражения относно препоръка А2 и е, концепцията за справедливо данъчно облагане. Не съм е, съгласен с е, това предложение, защото определен, даването на един такъв лейбъл или знак Лояна да накоплатец ще доведе до възможност за взимане на мерки на случайен принцип от съответните национални органи. И не искам а, всъщност да се създаде една изкуствена конкуренция сред уявните данакоплатеци, кой е най-изряден. и разбирам целта на това предложение. Разбирам, че тази препоръка има добри намерения, но съм убеден, че тя ще постигне очакваните резултати. А относно задължителното повестяване на данъчните постановления и предварително данъчни споразумения и автоматичният обмен на е, този вид е, данъчни постановления, за мен е важно този вид е, информация да се изпраща на Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Очевидно е, че този вид данъчни постановления имат не само данъчно измерение, но евентуално и правни последици в случаите, в които има неправомерно сключване на подобни постановления. Затова е важно Европейската комисия да разполага с необходимите сведения, възможно най-граден етап, за да предприеме съответните мерки. Затова смятам, че и Генерална дирекция конкуренция трябва да разполага с тези данни. Продължавам нататък. Препоръка А6 и заглавия, оценка на комисията относно разликите при корпоративното данъчно облагане. Целта е да се намерят данъчните ниши, от които се възползват големите дружества но не смятам, че Европейската комисия има необходимите правомощия в този случай. На нея липсва легитимност, затова аз предпочитам тази препоръка А6 изобщо да бъде заличена. Бихме искали също така тук да се заличи предложението за консолидираната основа за облагане с корпоративен данък. Защо? Защото тази е, това определенето на общата основа е в помощ на държавите членки, а не на европейско равнище. А между другото, тук, тук, тук държа да отбележа, че моето мнение се разминава с а, мнението на моята група. Смятам, че това е една много добра идея и смятам, че определенето на обща консолидирана основа трябва да се определи на европейско равнище, което по никакъв начин няма да постави под въпрос а, или да подрони по някакъв начин основните правомощия на държавите членки. Затова и в своето изменение аз предвиждам възможността за приемане на специализирано законодателство в това, в това отношение. Между другото, държа МСП да не бъдат включени в предложението за обща основа за облагане с корпоративен данък. Смятам също така, че Европейската комисия от своя страна би трябвало чисто и просто да възприеме определенията, които вече са заложени в, в други законодателни актове. Няма нужда да се преразкажат тези определения. Няма нужда също така да се създава нова обща данъчна основа, при положение, че вече има специфични облегчения и правила, които се прилагат за МСП. Освен това, сме очевидно, че се е, предвижда, че се предвижда генерална дирекция конт на Европейския съюз да съблюдава за лоялната конкуренция в Европейския съюз, но това според мен навлиза в правомощията на Генерална дирекция конкретно способност. Препоръка Б2 ми се струва доста разумна, а предлагаме сметка на това заличаването на препоръка С 1 латинско или В 1 в българския текст – относно новия подход към разпоредбите за международното данъчно облагане. Може обаче да се разгледа възможност да се възпрепятстват препоръки, е, възможностите предприятия да се възползват от данъчни обежища, които се предлагат в препоръка C3. Смятаме, че ако могат да се е, се опитаме да окажем натиск върху държавите, които са при, които са общоприети за, като данъчни обежища на международно равнище. В препорък Г1, български текст или Д1 от допълнителните мерки за преодоляване на разликите в данъчното облагане, смятаме, че има нахвърляне на помощите на Европейската комисия, не влизане в помощите на държавите членки, което би следвало да бъде избегнато. И накрая, важно е също така да се залечат всички части от текста, които не са пряко свързани с корпоративното данъчно облагане, защото няколко пъти в текста се споменава събирането на ДДС, например, а няма никак никакъв смисъл да го споменаваме тук, тъй като въпросът за ДДС значително надхвърля приложното поле на този доклад. Тук говорим за корпоративно данъчно облагане, а не за ДДС, така че моля ви, нека се ограничим само в конкретно, по конкретната тема на този доклад, а между другото ви припомням, че има много ясно различение на непомощите по различните видове данъчно облагане. Благодаря. Сега за либералите. Мисля, че докладчика в сянка на либералите е тук и никой не вдига ръка. Тогава давам думата на Обединената левица. Не, и той ли отсъства? Не. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. На мен и на моите колеги ни се струва, че могат да възникнат много противоречия. Някои от конфликти са по-тежки от другите. Двата основни въпроса с корпоративният данък, нашата позиция е корпоративният данък да се плаща в необходимия размер и да бъде прозрачен. Това се отнася и за многонационалните компании. На следващо място обръщаме внимание на субсидиарността и суверенитета. Трябва да се постигне необходимото равновесие и да се направи възможното така, щото да има обществен достъп до информацията, като същевременно бъдат защитени правата на държавните органи да определят ставката на корпоративното подоходно данъчно облагане. В Ирландия бяха въведени системи, които дават възможност на търговските е, дружества да не изплащат в пълен размер дължимите от тях е, данъци чрез различни облегчения и схеми. Затова нашите предложения са следните. Дънакоплаците да бъдат наясно колко данъци се събират, колко не се плащат, защото чрез тях се е, издържа държавата. Имаме, разбира се, суверенното право на държавата. Е, тя има пълното право да увеличава или намалява данъчната ставка. По този въпрос ние по никакъв начин не можем да отстъпим, говорейки по темата за данъчната основа. Има компромисни предложения, по които можем да работим с докладчиците, можем да се споразумеем по тях. Надяваме се, че така ще се стигне до документ, който ще бъде подкрепен не само от нас тук в парламента, но и от тези, които са ни пратили тук, а именно гражданите – не ми се иска големите групи да се договорят и да постигнат споразумения, което да прокарат, но да нямат съгласието на всички политически групи и в крайна сметка да бъдат отхвърлени от гражданите. Благодаря. За зелените, моли Скот Кейто. Благодаря. По традиция, но съвсем искрено искам да благодаря на съдокладчиците за доброто ни сътрудничество и за отношението им към различията, които възникнаха и в рамките на групите и между групите. Преди да премина по същество към нашите изменения, искам да кажа, че имахме няколко двустранни срещи и срещи с докладчиците в Сянка. Това беше преди вакансията. Но вакансията свърши. Не сме имали от тогава среща, не е предвидена такава и през следващите няколко седмици. Това може би през секретарията ще се оговори такава среща. Вече беше казано, че имаме опасения, че двете големи групи ще се споразумеят, ще наложат едни компромиси, по е, които малките групи не са се договорили, не са обсъждали. За някои от тях ние много държим. Както Анелизе каза, огромен е броят на измененията и оттам личи, че има разнобои в рамките на една и съща политическа група. Това означава, че във всички политически групи ние сме се разделили по национален признак. И това не е случайно. Въпросът има и национално, и европейско измерение. Но нали точно срещу такъв подход се опитваме да противодействаме. Нали ние сме тук Европейски парламент като цяло, който да представя е, волята на европейския избирател, а не да прилагаме правилото разделя и владей. Тук никой не се надпреварва към дъното с данъчните ставки. Не бива корпоративни лоялности да бъдат поставени над лоялността на гражданина. Искам да подчертаем, че трябва да има лоялна конкуренция между търговските дружества. Според иновациите им, продуктите, които предлагат, услугите, които предлагат, а не по а, данъчни облегчения и друго. Първо, искам да обърна внимание на четирите големи счетоводни къщи и специализираните счетоводни и аудиторски къщи. Мисля, че при тях има много големи облегчения – в доклада на комисията ТАКС беше посочено колко необходимо е да се ограничат досегашните практики, главно на счетоводните къщи. Нашето изменение 324 е насочено именно към преодоляване на монопола на счетоводните фирми. За общата консолидирана корпоративна данъчна основа трябва да кажа, че не е наша работа да подкрепяме един или друг национален интерес. Това е работа на правителствата. Ние трябва да отстояваме един общ стремеж такава обща данъчна основа да бъде въведена. Струва ми се, че докладът не е достатъчно амбициозен в тази посока. И трябват някои изменения, за да дадат повече плати кръв. да кажат, че именно ние сме във водещи позиции. Това ще даде много по-добра позиция на комисията в преговорите с съвета. Знаете, че обикновено там общата данъчна основа се е, блокира. После е, за хората, които предоставят е, информация и необходимостта от закрила. В доклада категорично трябва да се подчертае, че трябват гаранции за тяхната закрила. Още повече трябва да се засили текста. И най-сетне за докладите по отделни страни. Това наистина е голямо предимство на доклада. И мисля, че това поне е темата, по която всички сме съгласни. Надяваме се, че това ще бъде и нашия принос по данъчните въпроси. Имахме три заседания на докладчиците и докладчиците в сянка. Не винаги сме изразявали е, съгласие помежду си и ще се радвам така да продължим, вместо да е, наложим по волята на мнозинството текстове, по които няма консенсус. Или пък да се стигне до фалшивен, фалшив консенсус, който е по-лош от е, принципното несъгласие. Господи госпожа Като. Благодаря ви. Сега Марко Дзани има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на съдокладчиците за конструктивния диалог, който сме водели до сега заедно по някои важни елементи и теми, по които трябва да се постараем да потърсим единодушно становище. Мисля, че атмосферата е положителна. Ще се опитам да обобщя онези елементи, които за мен имат първостепенно значение и след това а, да а, видим тези предложения, отразени в окончателния текст на доклада. Преди всичко, смятам, че двете основни точки, които трябва да бъдат посочени, са концепцията за прозрачността, която придобива първостепенно значение, когато говорим за проблема. Тези, които са участвали в работата на комисията ТАКС, много добре знаят колко трудно се оказа да стигнем до информация, да получим достъп до документи. Ето защо е необходим един общностен подход към прозрачността. От друга страна, докладите по отделните е, страни ще ни дадат възможност е, да се създаде една рамка за разкриване на финансова информация, е, за финансовите отчети, балансите на големите финансови е, къщи, на банките, на големите корпорации. Това е, ще даде една добра рамка и ще бъдат по-четивни тези документи, не само за специалисти, но и за широката общественост. По-нататък много важно е да се създадат общи правила за конкурентоспособност на европейско равнище, на цялата територия на Европейския съюз. Едно силно предложение което а, помага да се преодолеят сегашните слабости в предложението на комисията за обща консолидирана корпоративна данъчна основа е да а, дадем а, е, ясно разграничение между определянето на общата данъчна основа на всички 28 държави членки и ясно да посочим, че оттам нататък националните органи могат да определят по собствена преценка данъчната ставка. Друга а, важна тема е за избягването на данъците и все по отношение на прозрачността, според мен трябва да се предложи създаването на общ европейски регистър, в който да бъдат вписани търговските дружества от целия Европейски съюз. Това ще унифицира е, информацията. Разбира се, има национални търговски регистри, но на европейско равнище ще може да се обедини и да се уеднакви формата на данните. Има и още слабости в първоначалния проект от доклад. Ние сме е, предложили две основни е, теми, които да бъдат подсилени. Първо, ролята на банките. Ролята, която изиграха до сега, ролята им за изкривяването на конкуренцията и ролята им, с която те обслужиха големите корпорации, като взеха а, пари от а, а, дънакоплатеца, за да ги спасят, или пък им предложиха а, много изгодни данъчни облегчения, които не са достъпни за а, гражданите. Данъчните а, консултанти, консултанти в всички случаи препоръчват все едно дали законни или незаконни паричните потоци да минат през една или друга форма на банкова сделка. За това е толкова важна ролята на банките. Когато проследяваме паричните потоци, и говорим за прозрачността. Още една тема, по която ще е трудно да постигнем споразумение и все пак искам да отбележа, е, че всеки ден става все по-ясно, че съществува политическа воля на някои държави и членки да не решават проблемите Видяхме новините от преди няколко дни в германските всекидневници материали, че някои държави членки блокират работата в съвета по данъчните въпроси. Именно за това а, смятам, че е добре поименно да се посочат виновниците. Аз много добре знам, че вие няма да се съгласите с а, такъв подход, но държа на него, защото не може да се продължи да се работи по същия начин. И на последно място, след а, а, темата за банките, е необходимостта от препоръки по отношение на контрола и санкциите за всички, които не спазват изискванията и правилата. Трябва ни една обща дефиниция на понятието данъчни обежища, както и черен е, списък за да е ясно за какво точно говорим. Трябва и една прогресивно увеличаваща се скала на санкции за търговските дружества, които отказват да сътрудничат и които продължават да работят по начин, който нарушава общностното право или пък работят с страни, които са в черния списък. Колегата от Зелените постави въпроса за закрилата на лицата, които предоставят доброволно информация, цяла Европа говори по тази тема. Следователно, тук трябва да внесем едно предложение да се въведе законодателство на европейско равнище за най-категорична закрила на такива лица. В Италия имаме законодателство, в тази връзка, то може да се използва и като добра практика от останалите. Може да се тръгне като отправна точка от а, практиката, която имаме за защитени свидетели, които дават показания срещу мафията. Можем да пренесем този опит и в други области. Благодаря. Благодаря. Не виждам някого тук от името на групата ЕНФ. Европа на нациите и свободите. Никой друг не иска да се изкаже. Не. Господин Фернандес дига ръка. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря е, за положените усилия. Благодаря на двамата докладчици. Изказвам се от мое собствено име и от е, името на господин Хауреги, който е внесъл няколко изменения. Един проблем във връзка с нашата позиция за данъчните убежища е следния. Ние искаме те да бъдат определени по силата на обективни критерии. Аз и господин Хауреги сме внесли изменения съответно за цяла поредица от е, критерии. Тяхното приложно поле може да бъде разширено или стеснено, но има нужда от някакви критерии, показатели, за да се види в крайна сметка какво представлява едно данъчно обежище. Например, дали има въобще плащане на данъци в съответното място, дали се участва в автоматизирания обмен на информация, дали има сключване на тайни споразумения, дали има данъчни постановления дали е, се нарушават правата на тези, които подават сигнали за неправомерно поведение и така нататък. Може да имаме цял набор от критерии, но според мен е добре да има един списък, за да стане ясно какво точно представлява данъчното убежище. Съгласни сме с идеята за данъчен идентификационен номер – но фискалните агенции трябва да бъдат замесени в това начинание. Те могат да разгледат списъка с критерии за данъчните убежища, могат да следят за трансгранични измами злоупотреба с положение. Много различни роли могат да изпълняват те. На следващо място трябва да почитая, че парламента е съзаконодател в цялото това начинание. Господин Шойбле беше при нас не толкова отдавна и в тази връзка трябва да кажа, че следва да се замислим дали решенията в съвета трябва да се приемат единодушно или не. Благодаря, така приключвам. Председателя. Господин Санд също иска думата, заповядайте. Съвсем накратко, господин председател. Нека да предложа следното. Тъй като има едно мълцинство от депутати, които са със смесени чувства относно това предложение. Между другото, всички сме за прозрачност, но не всички сме за сближаване. Та за това предлагам текста в крайна сметка да прави разлика между елементите на прозрачност и елементите, които са свързани с сближаването. Т.е. да може да се гласува за за прозрачността и незадължително да се гласува за сближаването. Е, координацията, например, дали е координация в рамките на прозрачността, то тогава добре да. Ако е координация на, на, на сближаване на, на данъчните политики, то тогава не. Мисля, че ако може да се направи една такава разлика е, на ниво текст, е, би било много полезно и би било много прозрачно в рамките на процедурата за гласуване. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата отново на докладчиците. Кой иска да започне? Лудък. Заповядай. Съвсем накратко. Искам да благодаря за този разговор. Тук бяха повдигнати много теми. Сигурен съм, че по тях ще говорим и в идните няколко дни. Наистина смятам, че трябва да изковем компромисите на ниво срещи на докладчиците в сянка. Но докладчиците в сянка трябва да поемат своята отговорност и да правят предложения, които са релевантни. Компромиса означава, че той е приемлив за повечето от групите. Нека да ви напомня за това и мисля, че можем да успеем, стига естествено да има достатъчно много наброи и добри компромиси, за да не се гласуват 300 изменения едно след е, друго. Ще продължим да водим разговори. Надявам се, че ще говорим по същество и възосновата на конкретни доказателства. И в крайна сметка ще създадем текст, който да е ясен. Трябва доклада да може да бъде подкрепен с съответните данни. Между другото, проблема за БЕПС, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбата, подобни е, предложения в тази връзка се правят вече две години. Сега говорим за най-добрата стратегия. Но, но проблема съществува от дълго време и ние трябва да намерим начин за да го решим и то максимално ефикасно. В заключение искам да кажа, че се надявам, че ще имаме един добър доклад, ясен, четим, който да е подкрепен от всички. Благодаря ти, Лудек, и сега Анелизе. Благодаря. Няма сега да изпреварвам събитията. Ще разговаряме допълнително на срещите на докладчиците в Сянка. Искам обаче да се опитам да внеса някои е, пояснения. Колегите, между другото, много ми помагат със своя принос. Съвсем накратко, господин Луке повдигна няколко много важни въпроса. Първо по отношение на етикета лоялен данакоплатец можем да разгледаме допълнително този текст. Мисля, че става ясно, че процесът трябва да се основава на ясни критерии, е, строги критерии. Ще се опитаме да направим текста по-приемлив за вас. По отношение на А6 и празнотата по отношение на корпоративното данъчно облагане, мисля, че трябва да искаме от комисията да създаде един по-добър процес, но трябва да извадим политическите елементи от цялото това начинание, тъй като тази, това политизиране не се приема от всички. Трябва да говорим допълнително по този въпрос. Ролята на комисията в международни споразумения, там където се говори за, за ЦНО, между другото, международните споразумения се споменават в края на C3. Така че мисля, че това присъства в текста. И накрая по отношение на данъчните амнистии. Изглежда в някои държави членки и сред някои заинтересовани страни е, се иска повече яснота относно данъчните амнистии. Аз лично не смятам, че така ще накърним правата на държавите членки. Всъщност една по-голяма стабилност би помогнала на държавите членки. По отношение на много от коментарите от Марк от Обединената левица, съгласна съм с теб. Естествено, че трябва да има равновесие. Прозрачността е изключително важна. Нека да съм пределно ясна. Настоящия доклад не говори за минимални и максимални данъчни ставки. По никакъв начин. Господин Сант е, говори за, за нещо подобно. Никъде в текста не се говори за минимални и максимални данъчни ставки. Трябва да го подчертая дебело. Полагаме всички усилия, за да гарантираме участието на по-малките политически групи. Това го казвам във връзка с коментара и на Моли. Всъщност има огромен брой изменения и ето защо процес е изключително труден. Координаторите се опитват да работят така, че да стигнем до, до компромиси, но целта на компромисите няма да бъде да се създава впечатлението за фалшив консенсус. Не, ние се опитваме да направим компромиси, които да бъдат прияти отколкото се може повече групи. Що се отнася до големите четири счетоводни фирми, Моли говори по тази тема. Тук ще трябва да говорим допълнително с докладчиците в сянка и даже, може би, в пленарна зала, тъй като тук има различни политически виждания относно общата данъчна основа за корпоративно данъчно облагане и във връзка с позицията на господин Сани. В момента комисията приема един двустепенен подход при въвеждането на, на тази обща данъчна основа. Ние смятаме, че трябва да се действа много по-бързо, но естествено трябва да разговаряме и с комисията и с всички заинтересовани страни, що се отнася до подаващите сигнали за нередности. Текстът според мен е пределно ясен. Има области, където има по-малка степен на консенсус, е, като фонда, например, но други области се радват на по-голяма подкрепа. Що се отнася до прозрачността, онова, което говори, е, което каза господин Сани, би било добре да има е, прозрачност и по отношение на така наречения комитет за, за кодекса за поведение. Ще трябва да получим малко повече информация за така наречения регистър на дружествата и как той би е, действал на практика. Това би ни помогнало много. Що се отнася до управлението на банките? Част от е, вашите предложения са в текста за справяне с проблема е, с прането на пари и накрая казаното от последните двама колеги. Напълно съм съгласна с е, казаното от господин Фернандес относно данъчните обежища. Има текст е, във връзка с критериите за това какво представлява данъчно обежище този текст ще трябва да бъде разгледан допълнително. Важното е да излезем извън рамката зададена от ОИСР и тук мисля, че имаме консенсус. И накрая, във връзка с казаното от господин Сант, по настоящем доклада вече има три раздела е, и във връзка с е, приложението към доклада, е, координация, сближаване и прозрачност – по отношение на сближаването, отново подчертавам, в доклада не се говори за минимални и максимални данъчни ставки. Сближаването тук е нещо друго. Сближаване на системи, на определения, за да може да има лоялна конкуренция, а не нелоялна такава. Това е нашата основна идея и се надявам, че и вие ще тълкувате текста по този начин. Благодаря ви за направените коментари. Председателя, благодаря. Анелис, гласуването вероятно ще бъде на 1 декември, стига вашите преговори да са успешни. Ще влезем в пленарна зала през януари, но чувам, че докладчиците биха искали да прехвърлят доклада към декембрийската пленарна сесия в Страсбург. Това означава, че и ние ще трябва да видим какво ще правим с гласуването, иначе няма как да влезем в пленарна зала през декември. И така, съответните групи знаят какво трябва да правят, трябва да работят така, че да сме готови за съответната пленарна сесия. И така, сега ако Силви Голар е готова, можем да преминем към точка 7 от дневния ред. Точката се нарича ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи. Докладчик е госпожа Голар. Давам ви думата. Благодаря ви, господин председател, за тази чест, която ми давате. Ами, все пак ще се изкажа на френски, тъй като преводачите ни са добри, а виждам, че са и доволни.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 Мога не добре държа да благодаря на всички, които си направиха труда да внесат изменения, докладчите във всяка и останалите колеги. 177 изменения бяха внесени. Преди днес няколко заседания, за докладчите във всяка. Първото ще бъде утре, като целта е първо да имаме общ обзор на измененията, преди да започнем изготвяне на компромисните изменения. Имам четири коментара и едно заключение. Първи коментар след като изтече срока за внасяне на изменения, Европейската комисия, както знаете, изготви законодателен текст въз основа на член 138 от договора относно начинът по който се представя в международен план на еврозоната и по някакъв начин трябва да отразим това законодателно предложение. Някои от измененията всъщност или не, че бяха за или против идеята да е, спишем черно на бяло, че насърчавам Европейската комисия да излезе с такова скръпно предложение. Ще видим до каква степен сме доволни, до каква степен докладчите в сянка ще бъдат съгласни да се е, запише това в текста, но смятам, че ще бъде поне появано на добро възпитание да отбележим, че Европейската комисия е изготвила скръпно предложение, пък вече дали то ни удовлетворява или не съвсем дълга тема. Той коментар е свързан относно прозрачността. Имаше различни предложения на колегите с различно равнище на изчерпателност. Колегата Свен Гиголд беше най-изчерпателно своето предложение. Не всички, разбира се, държим на повече прозрачност. Трябва вече сега да видим кое е от прагматична гледна точка е най-постижимо. Дали имаме нужда от доклад по собствена инициатива на парламента, дали трябва да определим основните принципи или да навлезем в подробности, ще обсъдим тази тема. Някои изменения настояват на факта, че някои от организациите може би не отреждат достатъчно важно място на прозрачността по отношение на потребителите, на, работещ, на работещите в съответния сектор. Аз смятам, че това изобщо не е проблематично предложение. Трябва да видим само как точно ще го редактираме. Припомня ви, че Марио Драги при последното си посещение в Комисията по економически въпроси, в отговор на един от въпросите, които аз му зададох, прояви известна готовност да подобри своята прозрачност за участието на ЕЦБ в съвета за финансова стабилност и базовския комитет. Между време аз срещнах още няколко пъти с него и за да обясним какви са възможните подобрения, които могат да се осъществят без съществени значения. Ако може да имаме добро сътрудничество между институциите, нека да започнем от там, а после вече го решим, ще излезем с, с официално междуинституционално споразумение по главата посветена на отчетността, как можем да изследвам с малко по-конкретни предложения в сравнение с първоначалната версия на доклада. Ами, струва ми се, че и тук се очертава консенсус между по-голямата част от политическите групи, а именно има нужда от засилване на отчетност на органите, които се изказват от името на Европейския съюз, ЕЦБ, Европейската комисия, ЕСМА, АЙОПА и другите нови регулаторни агенции, които се появиха през последните 5 години. И можем само да се надяваме, че ще имаме по-структуриран диалог с всички тези органи по чисто прагматически причини. А евентуално може да обмислим и възможността за по-редовен аргументиран диалог с тези агенции. И четвъртият ми коментар, как точно може да се гарантира координацията в институции като съвета за финансова стабилност и Г20, например, където Европейския съюз е представен от една страна от Европейската комисия като цяло и друга страна като от, от отделни държави членки, които също са членове на тази организация. Как може да се гарантира координацията, как може да се е, гарантира, че държавите членки не се разминават от основните позиции, които изказват Европейската комисия и ЕЦП? Ами аз лично смятам, че можем да, да използваме като отправна точка постигнатото напоследък, да, да, да вземем за пример банковият съюз. Държавите членки банки възприеха постиженията в, банк, в рамките на Банковия съюз. Има общи институции и органи, които бяха създадени, независимо под, дали говорим за единият надзорен механизъм или за, за еврозоната или механизмът, който обхваща а, всички държави членки, т.е. механизма за стабилност. А, Срещнах се също така с редица от партньорите ни по изготвянето на този доклад и е, бях впечатлена от някои елементи на, на близост е, с е, партньорите ни в Съединените щати. Разбира се, има елементи, по които винаги ще се разминаваме с тях, но като цяло те искат повече съгласуваност в позицията на Европейския съюз. Аз съм с господин Шелби, който е председател на комисията в Конгреса, отговаряща за тези въпроси. И ми се струва, че той си ми задава подобни въпроси като нас по отношение на четността. Пита се как може да продължаваме да а, се възползваме от експертната мнение на специалистите, без обаче да страда от това от консултациите с гражданското общество. В Съединените щати, например, има голям брой органи, които отговарят за прилагането на сложни текстове, като Дот Франк, например. И е ясно, че а, имаме възможност да споделим опит с тях в някои отношения. И накрая знаете, че финансовите аспекти не са включени в ТПТИ, че не се постига сериозен напредък по дадени елементи, но ми се струва, че има възможност да постигнем напредък в сътрудничеството ни с Съединените щати, без да чакаме напредък на световно равнище тъй като все пак Европейски съюз и САЩ представляват два от основните играчи на световната финансова сцена. И накрая струва мисля, че е добре да възприемем подхода на Европейската комисия, т.е. един подход на здравия разум, да гледаме по-прагматично на нещата, без да измисляме ненужни неща, но да гарантираме малко повече координация между отделните участници. Затова, например, аз преди всичко настроявам за координация. Да съществуват работни групи за координация в рамките на Европейската комисия. Нека да настояваме за тяхното добро функциониране и нека отново да гарантираме, че решението, което се взима имат в Европейския съюз, се защитават извън Европейския съюз. Нито повече, нито по-малко. И също така, нека да не позволяваме на държави членки да унищожават постигнатото на общо европейско равнище тук на международните форуми. Аз лично нямам никаква толерантност към подобен вид поведение, независимо коя държава членка си го позволява. От тук натък вече се постави въпроса какво можем да направим в международни институции, като Базовския комитет, например, Разбира се, нашето участие там най како е засегнато създаването на Банковия съюз. Това са някои от основните ми коментари към този етап. Не искам от сега да се опитвам да предвиждам какво ще се постигне на заседанието с докладчите е в Сянка. Аз лично искам да работя с всички политически групи Искам възможно най-всеобхватен компромис, така че от някои от днес изменения става ясно, че някои от колегите не искат повече гласност на европейските е, институции и на Европейския като цяло в международните форуми, а, форуми. Ами те имат право на своето мнение, но като цяло очевидно, че техните изменения няма да бъдат прияти, защото те противоречат на общия консенсус. Благодаря ви. Благодаря, Силви. Продължаваме с Сирпа, която е дрочва в сянка от НП. Благодаря ви. Искам да благодаря на Силви за доброто сътрудничество, за интелектуалната сила и всеотдайността, с която работи по тази тема. Тя направи добър анализ на измененията. Много сполучливо раздели на четири темите, които обсъждахме. Защото това ни помага да вървим във вярната посока, когато работим по измененията. Първият приоритет е да се засили прозрачността, отговорността, почтенността и последователността в нашите действия на европейско равнище. Струва ми се, че по тази тема има общо разбиране. Друг е въпросът, разбира се, докъде смелост може да се прояви за да се настоява за повече последователност или пък да се заеме ясна позиция по въпроса за единственото седалище. Стремим се към един балансиран подход, който може да се окаже прекалено балансиран. Да споменем всичко, и да се опитаме да балансираме между институциите, между държавите членки. Аз бих поощрила докладчика да е по-смела, да постави по-ясни позиции. Това може да се постигне чрез измененията, не само за да имаме по-добро регулиране, но и да повишим европейската конкурентно способност, да утвърдим нашето място и мястото на европейските дружества в света. Тук не водим академични диспути. По-голяма е темата как се справяме с живота си, как се справяме с конкурентноспособността, как се справяме с растежа на фона на целия свят. Тук трябва да добавим и как да създадем до по-добро регулиране и да избягаме двойния аршин. Трябва да знаем, че имаме и партньорите от САЩ. Много силна е ролята на парламента. Това личи и от предложените изменения. Мога да дам няколко актуални е, примера за политическото мислене. Ние като политици искаме ли да се произнесем по а, въпроси, като някои от големите а, банки или пък а, финансирането с изтластващ е, ефект. Имаме ли е, готовността и волята да настояваме за решения на международните форуми? И няколко думи накрая за ОИСР и препоръките им за намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на е, печалбите. Тази система ли ще възприемем или пък ще разработим друга система? Можем ли да избегнем дублирането на усилията? Ще имаме ли различен подход към различните страни, така по-единни, по-амбициозни, по-последователни трябва да бъдем? Тук говорим за конкурентно способността на Европейския съюз, освен за всичко друго. Това трябва да се отрази в е, финансовото регулиране. но и в дейността на формални и неформални структури. Например, групата на 77-те или групата на 20-те, която има много голямо значение за нашите решения. Според мен имаме многобройни примери за това, че основен приоритет ни е прозрачността, последователността и е единството ни. Благодаря. Благодаря ти, Сирпа. На госпожа Делво давам думата от името на социалистите. Благодаря ви, господин председател. И аз ще се изкажа на френски. Аз също бих искала да благодаря на се Голяр най-напред за доклада, който изготви, но, и преди, но също така да благодаря и за много конструктивният подход, с който тя си сътрудничи с докладчите в Сянки. Основното послание, което иска да отправи докладчика ни към останалите институции на Европейския съюз и преди всичко към държавите членки, че искаме повече прозрачност, повече отчетност, взимане предвид на общите интереси, демократичният контрол и по-добро представителство за еврозоната и Европейския съюз. И е много важно това основно послание да получи широка подкрепа в парламента. Виждаме, че има съгласие като цяло по ролята на, Европейс... на Европейският парламент, необходимостта от демократичен контрол, но стигнали до подсъщността вече се появяват известни нюанси. Ние, например, настояваме за въвеждането на задължителен регистр на прозрачността и държа между другото да отбележа, че тук разбира се се говори за прозрачност, но има опасност ам, гражданите да се окажат заляти с прекалено много информация. Както знаете, прекомерната информация убива информацията. Затова трябва да съблюдаваме потребителите и гражданите да разполагат с необходимата им експертиза, а тази експертиза е в ръцете на НПО, които работят в интерес на гражданите потребителите. По отношение на представянето на еврозоната и Европейския съюз също става ясно, че има много сериозни разминавания между политическите групи. Ние, разбира се, бихме искали единно представяне на еврозоната и Европейския съюз, което, разбира се, няма да стане от днес за утре. Ще трябва да действаме с малки стъпки, но е важно да започнем да работим в тази насока. Първият въпрос, който се задава е дали имаме нужда от начална дата за това единно представителство, което може би ще даде и повече сила на предложението ни. Ами, аз не смятам, че има нужда в Европейския съюз ам, да ам, има единен глас задължително, но трябва да изпраща едно и също послание във всички различни институции, в които е представителна. И тук наистина е, съм малко изненадана. Наистина ли смятате, че дадена държава членка, която и да е, колкото и голяма държава членка на Европейския съюз е в състояние сама да противостои на Съединените щати или на Китай, например. Честно казвам, смятам, че си е чиста демагогия да се твърди, че спасението е в ръцете на националистите и минава през защитата на националните интереси. Това е риторика на миналото, която по никакъв начин не отговаря на съвременният глобализиран свят. В този глобализиран свят и предвид глобализираните финанси на този свят, имаме нужда от един глас, да защитаваме нашата единна валута и единни демократични ценности. И в това отношение имаме нужда от единно представителство на международните финансово економически организации. Между другото, се радвам, че и други политически групи са внесли изменения в същата насока, а именно, че не искаме да се използват частни арбитражни съдилища, искаме те да бъдат обществени, а между другото бих искал да, да се добавят и други организации, в които е представен Европейския съюз и които пряко или не толкова пряко са свързани с а, финансовите и парични а, браншове. Смятам, че трябва да се спрем на организациите, за които имаме ясни сведения за нашето представителство. Ще, с радост ще продължа по-точно да ни раз, ра, работа с докладчика и останете кошти в сянка. Благодаря ви. Не виждам колегата от ЕКР. Така че продължаваме с групата на Обединената телевизия и Мигел Виегаш. Добър ден. Nós não acompanhamos no fundamental o conteúdo. Преди всичко искам да подчертая, че по същество ние не сме съгласни с анализа и съдържанието на по-голямата част от доклада. И причината е съвсем ясна и еднозначна. От политическа гледна точка, ние сме категорично диаметрално противоположни на идеологичните, идеологическите устои, на които стъпва анализа на а, доклада. Ние не можем принципно да се съгласим с а, обяснението за происхода и причините за стабилността, като разбира се, ние признаваме, че стабилността е необходима. Е, стабилността във всички случаи е необходим фактор, но той трябва да се тълкува по съвсем различен начин. Нестабилността, според нас, се е, дължи на приватизацията на банковия сектор през 80-те години е, на миналия век и частния контрол върху финансовата система. Аз съжалявам, че може някои да са чувствителни на тази тема, но това е нашата твърда позиция. И времето ще докаже, че правдата е на наша страна. Въпреки това, ние сме съгласни с извода на докладчика, че трябва по-голяма прозрачност и засилена демократична легитимност на институциите, които говорят е, от името на нашите народи. Трябват ни глобални правила за прозрачност и отчетност на организациите, които са облечени в публична власт. Същевременно не сме съгласни с идеята на Европейския съюз еврозоната да говори с единен глас. Никак не е чудно, че чуваме 28 различни гласа. Не сме съгласни да има глобална единна финансова институция – защото тя все още е, повече се отдалечава от гражданите. Механизмите, предложени тук, са палиативни мерки, но всички знаем докъде ще стигне този подход. Според нас, идеята е напълно несъвместима с културните, идеологическите и политическите аспекти на многообразието в Европейския съюз. Не, тук се прилага един економически модел, една схема на развитие, едни и същи правила. Това се опитва да ни налага Европейската комисия – но всяка от държавите членки върви по своя път и то е по свой свободен избор. Тогава за какъв единен глас говори? Ние чуваме гласа, но това е гласа на едрия капитал. И това е проблемът. Това много ни тревожи. Създаването на институция, която представлява Европейския съюз, ще бъде просто поредния форум на неолиберални нелепости, ще бъде източник на неолиберални схеми, които подкопават устоите на държавата. Това не е в интерес на хората. Ще ви дам един пример какво имам предвид. В Португалия се очаква създаването на правителство на левицата, няколко партии от левия идеологически спектър. Евентуалната коалиция възнамерява да сложи край на приватизацията на транспортната система. Транспортът все още е обществен – но това противоречи на препоръките, е, които Португалия получава в рамките на европейския семестър. Какво повече да кажа? Какво по-красноречиво доказателство а, е, за ам, този универсален модел, който се прилага към всички, пренебрегва волята на избирателите, пренебрегва свободния избор – и не допуска промяна на политическия модел. И така, в заключение, искам да обобщя, не ни трябва пореден инструмент, който само ще ограничи националния суверенитет. Имам предвид най-вече португалския. Не бива да ни надяват а, хомота а, на един модел, с който ние не сме съгласни. Е, аз мисля, че тук излязохме далеч извън дискусията, казва председателя, но Силви ще се погрижи. Все... Продължаваш ли да си днес, Свен? Да. Тогава Филип Ламберт. Не, не, ти не можеш да го замениш завинаги просто за един ден, казва председателя. стига ми а, да се правя на Филип Ламбер, не ми трябва да се прави и на други. Ще започна на френски от свое име, след което ще продължа с бележките на Свен, които са на английски. На първо място вписваме се в една перспектива на все по по-близък или все по-интегриран Европейски съюз, т.е. в една по-скоро федерална перспектива. Така че в това отношение до голяма степен можем да приемем гледната точка на докладчицата. Няма двусмисленост на нашата позиция. Но едновременно с това все по-задълбочената интеграция не бива да означава намаляване на качеството на демокрацията на нашите режими. Знам си, вече че си съгласна с това мнение, но на практика се случва точно обратното. Особено в контекста на кризата с еврото, стана ясно, че прехвърлянето на правомощия на федерално или на европейско равнище обикновено води най-малкото до намаляване на демократичния контрол а, или поне на теория, защото не бива да се заплащаваме за качеството на демократичния контрол, който се упражнява национално равнище в Националната асамблея във Франция, например. Честно казано, мисля, че всички национални парламенти би трябвало да имат а, право на, на демократичен контрол, който да е поне толкова голям, колкото на Бундестага в а, Германия. Струва се, че това наистина е един пример за подражание за цяла Европа. Ще ви дам един пример, който съвсем скоро се е, появи в Бундестага, когато даден член им иска дадени документи, той ги получава. А в много други национални парламенти, като в нашия, например, депутатите трябва да се борят, за да получат правителствени документи. Така че нека да не се заблуждаваме, че всичко се контролира отлично на национално равнище, няма никакъв демократичен контрол на европейско равнище. Не, но тук, разбира се, има и истински проблем като а, не искам да говоря за прозрачност, като това не е са любимите ми думи, но а, и на френски използвате термина accountability, т.е. английският термин за отчетност, тъй като на френски все още нямаме точно съответствие. Но основната идея е, че а, носителите на мандат трябва да се придържат към дадени поведения, а не имат свободата да разправят каквото се искат в международните институции. Ето защо предвиждаме и искаме съвета да предвиди решение, с което да се определи начинът по който се дават мандати на Европейската комисия, в случаите когато тя представлява еврозоната или Европейския съюз на международни форуми и в международни институ... институции. А бих искал да се спра на една конкретна европейска институция. Става въпрос за съвета по международни счетоводни стандарти или ИАСБ. Тази организация по принцип до голяма степен завити възоснова на силно политически решения. А като цяло тази организация в момента е изключително непрозрачна, е, функционира възосновата на де-факто политически решения, които взимат ограничен брой хора. И смятам, че тук действително трябва да позатегнем значително контрола и да гарантираме, че европейските институции продължават да играят водеща роля по отношение на счетоводните стандарти. И трябва също така да припомним и позицията, която приехме по, в доклада последен на тройката с доста голямо множество, ако не се лъжа, по отношение на МВФ. По обсъждането на този доклад с, с огромно мнозинство възприехме принципа, че има нужда от а, международен механизъм за преструктуриране на държавните дългове. Мисля, че тук има всеобхватен консенсус, подкрепа на, тази, на този принцип и може би не е зле да го припомним. В доклада се говори само за институцията и необходимостта да бъде създадена не за съдържанието й, но може би не е зле все пак да споменем тази, този нас, важен нас принцип по отношение на МВФ. И накрая, ясно е, че в момента при разпределението на правомощията Европейския съюз няма пълно, няма всички правомощия, не е напълно компетентна, включително и в някои от международните институции. Ето защо смятам, че трябва да проявим финес в редакцията си, за да не излезе, че настоявайки за единно представителство на практика европейските институции да си присвоят правомощия, които не са техни. Има правомощия, които, независимо дали това ни харесва или не, са в ръцете на държавите членки. В някои случаи това е прекрасно. И няма никаква нужда там да се иска единно представителство на европейско равнище. Но в други очевидно, че имаме нужда от такова. Ще спра до тук. Има, разбира се, редица изменения, които ще внесем и Свен ще защити нашата позиция а, брилянтно, нямам никакви съмнения ние по този въпрос в крайна сметка всичко казах на френски. Jetzt für die EFDD Marco Zanni. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика за работата й. Искам да се спра на два момента, по които съществуват различия в подхода ни по тази тематика. Преди всичко, преди да говоря за различията, бих искал да кажа, че бихме могли да подкрепим някои предложения. Има две основни теми. Прозрачността, която в всички групи предполагам, че се посреща с голям консенсус. И а, е, тази роля е, ще е, придобива още по-голяма актуалност на фона на кризата и необходимостта от преодоляване на кризата с висока степен на прозрачност и отговорност пред гражданите, които често не могат да разберат какви са съображенията а, на а, тези институции и какъв е начина по който те вземат решения. Друга тема, която ще подкрепим е за демократичната отговорност и отчетност. И други колеги вече изразиха своето становище. Смятам, че от тази гледна точка е необходимо в доклада да се подчертае, че Европейският парламент е единствената европейска организация, която е пряко отговорна и отчетна пред е, гражданите и за това е, тя може да изиграе водеща роля е, сред институциите и организациите. за повишаване на отговорността. Това са темите, които безусловно подкрепяме и се надявам, че тук можем да постигнем добри компромиси. Има обаче и елементи, с които не можем да се съгласим изцяло или до някъде. Това е единното представителство на Европейския съюз в различни структури и организации. От политическа гледна точка това е неприемливо. Обективен факт е, че днес Европейския съюз демонстрира, че не е изцяло готов за единно свое представителство, а и дори то да се наложи, то може според нас да доведе до обратни резултати – ето защо е необходимо, както и по отношение на финансовото регулиране, да се отчетат съществуващите различия в 28-те държави членки. От тази гледна точка, според мен, е необходимо всяка държава членка да може да се погрижи за оформяне на своята позиция и да работи е, с особено внимание към онези организации и институции, които имат най-голямо значение за решението. Например, сега много се е, говори за е, решението за Комитет за е, финансовата стабилност като а, е, възможност е, за а, е, привличане и освояване на капитали там, където системните банки по света не са в състояние да го направят. Но този комитет за финансова стабилност може да навреди на традиционната банкова система. Има големи банки у нас Сан Пауло, Уникредит и други, които ще пострадат от една такава система, Нашите търговски банки са малко по-различни от банките в англосаксонската система, а схемата, която се предлага, отчита повече англосаксонските. Затова не можем да приемем това предложение – не бива да забравяме, че е възможно да има крайно отрицателни последици за финансовата система на съответната страна. И още един пример. Дискусията, която днес се разгръща не само в институциите, но и в парламента, за това дали държавните ценни книжа трябва да бъдат по условие смятани за безрискови и дали трябва задължително в портфейлите на финансовите институции да има държавни ценни книжа. От техническа гледна точка кризата ни показа, че в никакъв случай държавните облигации не са ценни книжа с нулев риск. Но въздействието върху различните банкови е, системи е, трябва да се очита 400 милиарда евро е стоиността на държавните ценни книжа, емитирани от италианската държава. И е, да се възложи на банките да ги поддържа в определен портфейл. За италианските банки над 50% да бъдат активите, да имаме съответните проценти на ценни книжа с а, а, рейтинг а, тройно А, а 2А плюс и, и така нататък, ще означава, че ние трябва да а, мобилизираме в банковата система още 200 милиарда евро, което едва ли ще е възможно. Според нас трябва да продължим да обсъждаме а, тези въпроси в по-нататъчните ни срещи. Благодаря. Благодаря. Други желаящи да се изкажат няма. А, ето, има един колега. Заповядайте. Веднага ви давам думата. Благодаря, господин председател. Няколко коментара. В моята държава, Румъния, в миналото аз бях член на надзорната комисия за застрахователните услуги. Бил съм и член на Националния финансов надзорен орган. Прочетох доклада, искам да кажа няколко думи за надзорната дейност от страна на европейските институции. Например, в сектора на застраховането, на частното пенсионно осигуряване, на ценните книжа, европейските институции са свързани с международни организации. Аз лично смятам, че цари тотална бъркотия относно представителството на европейските институции на международно ниво. Там те се смесват с международни органи. Имаме ЕОЦКП, Европейския банков орган и ЕИОПА за професионалното пенсионно осигуряване. Имаме Европейския съвет за системен риск. Всички тези институции следят за различни сегменти на финансовия сектор – и те са представени в различни международни организации. Понякога обаче те даже не знаят, че имат други европейски организации, които имат своите представители в рамките на международните органи. Има дублиране на представителство в рамките на международните органи. В същото време доклада призовава да има европейски представители в международни организации. Е, и освен това призовава за координация между представителите и е, за добро представителство на Съюза в различни финансови и международни организации. На първо място, мисля, че следва да стандартизираме представителството на националните надзорни органи в Европа. Защото в момента в 28-те държави членки има различни надзорни органи. Някои от тях са разделени по сектори. Е, застраховане, частно пенсионно осигуряване и така нататък. Е, други отговарят за надзор на различни сектори едновременно и тяхното представителство в Европейския банков орган, в ЕОЦКП и в ЕЙОПА, това представителство е доста размито. Ако искаме да работим добре, трябва да имаме европейска институция, в която европейските държави да изпращат един, два или три представители. Защото в момента в европейските държави членки има е, голяма размитост. От друга страна, когато говорим вече за представителство на организациите в Франкфурт, в международни организации, трябва да кажем, че има също много голямо препокриване. Тези организации от своя страна изпращат а, свои отделни представители по въпросите на пенсионното осигуряване, цените книжа и така нататък. В Румъния, например, трите надзорни организации бяха сляти и то само за една нощ. И сега този орган надзирава Различните видове финансови пазари, а те са три. Няма никаква синергия между различните клонове на тази организация. Има един председател и трима заместник председатели и толкова. Положението е същото и в други европейски държави. Няма да ги посочвам с пръст. Дошло е времето да уточним кои надзорни органи от европейските държави трябва да бъдат представители в Франкфурт. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Нека в началото да благодаря на госпожа Гмуар. Трябва да я поздравя, поздравя за този доклад. Мисля, че доклада представлява значителна крачка напред. Особено, що се отнася до управлението в еврозоната. Европейското представителство в МВФ е от съществено значение. Знаете за доклада на петимата председатели и те също говорят за нещо подобно. От друга страна, съжалявам, че доклад на петимата председатели предлага еврозоната да бъде представена от председателя на еврогрупата. Аз мисля, че изпълнителната власт в Европейския съюз трябва да осигурява това представителство. Например, комисаря, който отговаря за, за економическите въпроси или заместник-председателя на комисията, който отговаря за еврозоната. Не се опитвам да правя коментар с политически характер, но мисля, че това трябва да е представител на, на комисията а не е, от страна на председателя на, на Еврогрупата. Има други институции в международен план, банки за развитие и така нататък. Знаете за така наречената банка за международни разплащания, например. Настоящия доклад дава възможност парламента да изкаже своята категорична позиция. Мисля, че това е добре и трябва да използваме тази възможност. Благодаря, казва председателя. Не виждам някой друг да иска думата. Що се отнася до различните органи, тук става дума най-вече за отговорност. Когато става дума за капиталови инвестиции, например, няма как нещата да проработят, ако не се установи точното равновесие между механизмите за контрол и отделните инструкции, които се дават. Силви Голар. I'm, I'm always... Ами, Кой Normalerweise macht es der Vorsitzende. Винаги се радвам, когато се дава възможност на комисията да се изкаже. Председател обикновено председателя трябва да даде думата, но ако комисията иска да се изкаже, нека да го направи. Както знаете, комисията предложи текст относно външното представителство на Съюза. Когато чета доклада и измененията към него, оставам с впечатлението, че сме на една и съща вълна. Настоящото предложение според нас е част от е, практическото изпълнение на доклада на заместник председателите. Външното представителство е втория етап от създаването на економически и паричния съюз, т.е. Е, не трябва да гоним изпълнението на целите веднага, когато стигнем до втория етап. Говори се за, за преходен а, период. А, нашето предложение казва следното. Там, където има компетентност на европейско ниво, ние трябва да имаме единно представителство в международните организации. И тук не искаме да загатваме каквото и да било по отношение на правомощията. Но там, където Европейския съюз или еврозоната имат е, правомощия, е, те е, би трябвало да представляват съюза в международни организации. Що се отнася отново до външното представителство, мисля, че предложението цели съюза да стане по-силен. И тук не става дума за това какво предложение да се прави, а става дума за това как да се е, прави предложението и как гласа на Европейския съюз да се чува по-добре. Благодаря. Благодаря и на вас, казва председателя. Става дума за доклад по собствена инициатива. Силви, не бяхме планирали да даваме думата на комисията, тъй като доклад по собствена инициатива означава, че това е наша инициатива и следва да сме напълно независими. Естествено, винаги е добре да чуем какво смята комисията. Сега ще дам думата на докладчика. Е, благодаря ви, господин председател. Мисля, че беше по-скоро проява на любезност към представителят на Европейската комисия, който си направи труда да присъства нашето ни заседание, а не толкова въпрос за правомощия. Благодаря ви всички направени коментара. Ще направя няколко коментара малко във всички посоки. А, да, въпросът за конкурентно способността. Струва ми се, че е важно. Струва ми се, че ще засилим конкурентно способността на Европейския съюз, ако можем да имаме един глас по някои от важните е, теми на международно равнище. Господин Цани, е, един коментар към вас. Разбирам това, което казвате, както относно ТЕЛАК, общият капацитет за покриване на загубите, е, така и по другият ви коментар, но не разбирам защо факта, че не можем да се организираме за единен глас на Европейския съюз защитава по някакъв начин италианският банки, защото тлака защитава същите идеи, които ние защитаваме в Европейски парламент. Въпросът е как може да се намалят рисковете, свързани с държавните дългове. И честно казвам, не виждам как да запазите възможността възможно взимане на решение национално равнище, може да защити вашите интереси. Също смисъл, че тук може да сближим позициите си. Докладчикът не взима решение кое равнище да предпочете. Има международни преговори, международни институции, има и европейски органи, ето защо ми се струва, че дори в няколко конкретни случаи да искате да защитите някакви специфични национални интереси, което не е недопустимо, а, не пречи с, с, не, не, не противоречи на възможността тези интереси да защитят по възможно най-добър начин с единна позиция. Така че наистина ще се радвам да обсъдим заедно къде са общите ни позиции но не виждам по какъв начин запазването на една подобна почти превърнала се в теоретична независимост и теоретичен суверенитет национално равнище ще ви предпази в конкретния случай, но ще обсъдим темата двустранно. Благодаря на Финес, проявен от Мади, като каза, че не всички сме съгласни какъв, какво точно единно представителство искаме. Благодаря и на комплимента на Филип, че проявявам общностен подход. Ами смятам, че трябва да имаме малко повече последователност. Трябва да сме наясно кой и за какво носи точно отговорността. В една добра федерална система всеки знае кой за какво отговаря и е, няма неяснота по отношение на отговорността. Съгласна съм в МВФ държавите членки допринасят с средствата, които ам, внасят в Международния валутен фонд и съответно те трябва да имат възможност за решение на как трябва да се разходват тези средства. Така че, може би, Банковия съюз е по-доброто място да се вземат подобни решения за общата позиция на Европейския съюз, въпреки че разбираме и позицията на Европейската комисия. Като цяло, сме поели по пътя към единността. И не мога да си представя как след 20 или 30 години Европейски съюз ще може да продължава да има толкова много места, колкото има в момента, в толкова много международни институции и органи. Въпросът е как точно ще се стигне до това единно представителство и в какъв график. Съгласен съм и с Мади, не бива прекалено много да се разпръскваме. Да, споменахме няколко кътни институции, но може би не трябва да добавяме много други отношение на сенчестото банкиране, което спомена Сир Патроне, е, е а, по същество част от а, доклада, но даването няколко конкретни примери може би ще помогне да, да се даде малко повече конкретност на целият доклад. Съгласна съм и а, с казаното по отношение на а, широката палитра от надзорни органи. Опитахме се вече чрез Европейския орган за цените книза и пазарите и с ЕИПА да, въведе малко повече ред. Не съм съгласна, че е трипълна каша, но сме в процес на рационализация на надзорната система. Отново ще обсъдим всички тези въпроси с докладчите в сянка. Между другото, господин Фернандес, който не е докладчик в сянка, прави някои много интересни и конструктивни изменения, е достава на разположение на всички колеги. Най-важно е да изготвим един наистина добър текст. И накрая, бих да ви припомня, че през миналият мандат положихме много усилия, за да имаме единна позиция по някои важни доклади. И по някои въпроси, като отчетността, например, има възможност нашия глас да бъде чут само ако подкрепяме принципа с голямо мнозинство. Затова пак казвам, докладът може да бъде успешен само ако се ползва с много широка подкрепа. Дори и от а, хората, които имат а, съмнение по същество за организацията на финансовия свят. Но, пак казвам, в днешния свят можем да се опитаме поне нещо малко да подобрим където е възможно, дори и да имаме ценностни съмнения относно системата като цяло. Аз просто казвам, че ако не положим повече усилия да има по-единен глас на Европейския съюз, Европейския съюз, който се основава на общи социални модели, на общи ценности, светът може би ще стане още по-лошо място. Или поне да се опитаме да го подобрим колкото можем колкото и малко да е в възможните дни. Ще продължим с работата на седенето, докато в сянка. Благодаря ви. Е, Силви. Много благодаря, Силви. И така, графикът за работа. 30 ноември 1 декември е предвидено гласуването в комисията ни и гласуването в пленарната зала е преведено за януари. А сега продължаваме с точка 8 от дневния ред. Препоръка за Европейската комисия във връзка с преговорите относно споразумението по търговията с услуги. Това е доклада на госпожа Моска и давам думата. Е, Благодаря наистина съвсем накратко, защото вече беше въведена темата. Днес имаме първо представяне на измененията. Преди да навляза в същината на измененията, бих искала да кажа, че поредният кръг от преговорите по Споразумението за търговията с услуги те ще се проведе именно по финансовите услуги и по-конкретно за правата на господстващо положение, новите финансови инструменти и само регулирането. Прозрачността на финансовите услуги – се обсъжда и е част от а, списъка теми, които се обсъждат при трансграничният обмен на услуги. От наша страна ние следим дискусиите и формираме становището си. Що се отнася до представените изменения, те са общо 73, 13 от които от докладчика, за да могат да се задълбочат някои от засегнатите аспекти, останалите 60, които бяха представени по време на обсъжданията в работните групи и обсъжданията с докладчиците в Сянка. Така ще могат да се разработят и компромисите. Работили сме по представените изменения. На къде са най-общо ориентираните? Първо, имаме най-общо три групи предложения. Една част от тях предлагат да бъдат включени финансовите услуги, Друга част от тях предлагат пък те изрично да бъдат изключени. Имаме след това предложения за вътрешния пазар. На трето място а, регулирането на а, пазара на услуги. Имаме и група изменения, а, които отразяват обмена на финансови услуги в рамките на Световната търговска организация и нейното регламентиране и трансграничните доставки на финансови услуги, както и мерки с равностоен ефект. В Страсбург ще имаме възможност на 28 да направим една първа оценка и да видим на къде ще се ориентира взаимодействието ни по-нататък. Вече мога да кажа още от това първо представяне в комисията, че възнамеряваме да не отразяваме онези предложения, които се отнасят до теми извън прекия ресор на нашата комисия – Иначе е, сме подготвили 10 е, компромисни е, предложения, като изключваме останалите, които не се отнасят до нас. Те са обсъждани с всички групи. По тях работим. Поискахме от различните групи в писмена форма да дадат последните си бележки след първото заседание на докладчиците в сянка и след това ще имам а, възможност а, до а, утре а, вечерта да се внесат а, допълнително текстове, а, които да смятаме за окончателни по споразуменията ни по всички се обръща внимание да се намали дължината на текста, да се премахнат излишните повторения, защото много от измененията фактически се повтарят. Ето това е, което искам да кажа. На ваше разположение съм за по-нататъчно взаимодействие. Благодаря. Е, Благодаря и така стигаме до докладчиците в Асянка. Думата има госпожа Романа Томич от името на НП. Благодаря ви. Госпожа Тоска наистина прави голяма готовност да приема някои от нашите предложения. Ми се струва, че постигнахме някои много добри компромиси за много кратко време. От името на НП смятам, че, компромените, че предложените компромиси изменения като цяло са добри. Има само няколко проблематични такива, които ще спомена малко по-късно. Още не разполагам с окончателната им версия, така че може би ще има и промени в тези компромисни изменения. А сега накратко. Компромис А. Той е в правилната посока, се движи в правилната насока според нас е, и затова ние го подкрепяме. Подкрепяме факта, че всички, включително Европейската комисия и а, промишлеността виждат опасността от а, арбитражните процедури. Компромис Б. Е, първата част от него е, се противопоставя начин, по който се водеха преговорите през последните две години и също така противоречи на компромисно изменение С, където с пълно право се заявява, че не бива отново да се подновяват е, разговорите за самата структура на споразумението. Още един коментар. Може би ще има още проблеми свързани с извънтериториалното прилагане на европейското законодателство по отношение на филиалите на европейски търговски дружества в чужбина. Последващият компромис, като цяло сме съгласни, но а, трябва да е включителната му версия. За това е компромис Д. Компромис Е. Съгласни сме с идеята споменаването на, споразумение на приложението на СТО по отношение на споразумението с, с търговия с услуги. Изключение на последната параграфа, компромис F, като цяло не се струва, че това е а, добро споразумение, но то засяга основно хоризонталната част на споразумението с търговия с услуги. Но сме съгласни да се запази това компромисно изменение. Компромисно изменение Г Данъчната област попада в правомощите на комисията ЕКО, но след като обсъдихме тази тема с колегите от комисията по международна търговия, решихме, че е, трябва да сме много подпазливи по отношение на подобни изменения, свързани с данъчното облагане. Така че може да се пасим този компромис, но трябва в крайна сметка да припомним, че да се припомним, че окончателната дума по въпроса ще има комисията Интер. Следващият компромис. ами Имам известни съмнения защо анексът на СТО за финансовите услуги по отношение на потоците на данни трябва да се подобрява. Не разбирам защо. Следващия параграф също не ме задоволява изцяло и НБ като цяло се противопоставя на задължителната локализация. Компромис и трябва ясно да уточним, че изявленията относно мандатите вече бяха. т.е. този мандат вече беше стана по общо достояние. И накрая на, на, компромис Джей, както вече казах на съчетанието на Кости в сянка, то е копирано и взето директно от доклада на Комисията по международната търговия. В заключение, пак казвам, не спораме с окончателната версия на компромисните изменения. Надяваме се докладчика да вземе предвид нашите коментари и очаквам с нетърпение по-нататъчното ми сътрудничество с нея. Благодаря ви. Много ви благодаря. Аз сега давам думата на докладчика в сянка от ЕКР Кейс Уинбърн. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика в... за усилията, които полага за намиране на компромис в предвид големия брой изменения. Извинявам защото така, че не успях да присъствам на последното заседание за изготвяне на компромисните изменения. Смятам, че трябва да се ограничим до областите, където ЕКОН има правомощия, като по този начин ще имаме най-голямо влияние върху работата на комисията Инта, а нашите коментари няма после да бъдат пренебрегнати. Но смятам, че има области, в които може да, да, да дадем добавена стойност чрез становището си и в частност става въпрос за настоящите, за настоящите разпоредби на споразумението ГАЦ, където има специфични потенциални разпоредби за финансовите услуги, само когато това е необходимо, за да се запази стабилността и целостта на финансовата система. Тоест в момента се прилага само за много малка част от страните по споразумението за търговия с услуги. Смятам обаче, че трябва да се разшири към цяло и да хване цялото споразумение ти са. Също така бих искала да проявим малко повече предпазливост по отношение на данъчното облагане. Знаем, че той е тема, която е много приоритетна за парламента в момента. Затова бих искала да помоля да попитам всъщност докладчика предвид опитът и в Комисията по международна търговия, дали е нормално да се споменава данъчното облагане в такива случаи. По принцип по, подкрепям предложенията на ОИСР за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите във всички възможности случаи, в които това е уместно. Не съм убедена, че случаят тук е такъв. Благодаря, Кей. Okay докладчика в сянка на, на Ауди е, няма. Давам думата на представител на Обединената левица. Мат Карти, благодаря господин председател, благодаря на докладчика за положените усилия. Задачата ви не е лесна, има много компромисни изменения, някои от тях можем да подкрепим, ако се внесат промени, други няма как да приемем. Макар, че много от тези компромисни изменения, поне привидно, са консенсусни. Искам да благодаря на докладчика за това, че се опитва да отчете позициите на всички политически групи. Има много сериозни политически различия по тази тема и няма да е лесно да се стигне до консенсус. Ще ви изпратим позицията си по всички компромисни изменения. Основният проблем тук е, е подхода в рамките на търговските споразумения и преговори. Споразумението за търговията с услуги или ТИСА е най-малко обсъжданото в средствата за масова информация, а то може да се превърне в най-значимото, наред с ППТИ, споразумението с САЩ и някои други споразумения. Много интересно по отношение на всички тези международни споразумения е, е че те въплащават е, притесненията на нашите общества. А, а тези тревоги са доста сериозни. Разговарял съм с много хора, които смятат, че хода на преговорите не е добър, че преговорите се водят на тъмно, няма достатъчно информация и не се казва какво ще бъде въздействието от взимането на подобни решения. Не мога да приема нещо такова по отношение на настоящото споразумение ТИСА, тъй като е, това би е, било в разрез с нашите традиции. Хората е, в Европа искат да имат информация. Иска ми се парламента да се противопостави на най- е, разрушителните аспекти на настоящото споразумение. Вижда се, че либерализацията е водеща линия тук и би трябвало малко да я ограничим. Благодаря Микъл Раймър от името на Зелените. Благодаря, господин председател. И ние искаме да благодарим на госпожа Моска за текста. Можем да подкрепим някои изменения, свързани с обществените услуги и данъчното облагане. Имаме обаче сериозни различия по а, три въпроса. На първо място, ние сме а, и против а, клаузата за запазване на положението а, и против а, противната стратегия. На следващо място има сериозни разлики с текста на ЕКОН по отношение на ТПТИ. Не трябва комисията да позволява допълнителен пазарен достъп в рамките на финансовите услуги. Това е изключително важно за нас. придържайте се по-скоро към, към текста на становището за, за ТПТИ. И на трето място. По отношение на условията, свързани с пруденциалния надзор в рамките на, на, на, на ГАЦ, ние не сме доволни. Искаме да се използва текста от споразумението с Канада, известно като СЕТА. Това са основните ни е, притеснения и аргументи. Благодаря Марко, Марко Вали, казва председателя, не Марко Дзани. Валли, ке си ску... Не, а, аз съм Марко Дзани. А, а, трябва да представлявам днес а, господин Вали, наистина, а, който участва в работа на друга комисия. Съвсем накратко ще обобщя нашата позиция. Не подкрепяме и намираме за неприемлива позицията на докладчика по отношение на финансовата либерализация – не само не намираме този подход за подходящ, ние смятаме, че този подход не отчита още от 80-те години започналата тенденция на либерализация. Започваме и с деиндустриализацията, която продължава да е факт в много държави членки на Европейския съюз, загубата на огромен брой работни места и ширещата се крайна бедност. Всичко това става все по-ясно и дори големите световни економисти почват да признават, че може би подхода на либерализацията не е най-подходящ. Либерализирането на финансовите услуги изисква, съгласно споразумение за търговията с услугите, запазване на съществуващото положение, което противоречи на финансовата реформа, която върви не само в Европейския съюз, но и в други страни след глобалната финансова криза през 2009 година. Струва ми се, че с такъв подход изпадаме обратно в е, е, дискусията за кризата е, и за банковата реформа, за отделяне на финансовите сделки от лихвените плащания и ми се струва, че не бива да се връщаме там назад. Кои са нашите приоритети? Пет пункта накратко ще отбележа. Първо, преди всичко, задължително трябва да се запази правото на държавите членки да регламентират финансовите услуги и финансите. Аз зная, че има и различни становища по този въпрос, но за нас а, има жизнено а, важно значение да се запази тази а, национална компетенция по е, споразумението за е, търговията с услуги и изобщо не само там, по-добре е да има един положителен е, списък. Да бъдат изброени услугите, които попадат в приложното а, поле и категорично се противопоставяме на списък, който изрично изключва някакви а, услуги или пък е от хибритен тип. Клаузата за запазване на съществуващо положение или за връщане назад, подобна на преходни и заключителни разпоредби, също не може да се приеме. Съгласно независимите експерти, казват, че предварителната оценка на въздействието показва ясно, до какво би могло да доведе подобно споразумение. Благодаря. Няма други желаящи колеги да се изкажат. И комисията също. За това докладчика може да обобщи. Заповядайте. Да, крайно синтезирано. Благодаря на всички за предложенията и за сътрудничеството. И от току-що чутите изказвания стана ясно, че има различни становища по това дали да бъдат включени финансовите услуги или не в приложното боле. Тук много трудно ще можем да сближим позициите. Но от разговорите с докладчиците в Сянка разбирам какви са тревогите на политическите групи, и така или иначе, априорно трябваше да приемем, че за услугите и по-конкретно финансовите не можем да имаме консенсус. И все пак ми се струва, че има три насоки, в които можем да работим заедно. Съгласна съм, че трябва да продължим да работим заедно. За това Тези, които не са успели да изпратят своите коментари, могат това а, да го направят а, до утре вечерта. Пак казвам, нека това да бъдат окончателните а, текстове, за да можем да имаме време да работим с тях по, а, с докладчиците в сянка. Така ще можем да имаме а, един по-завършен текст, който да представим на вниманието на колегите и да представим своето становище на основата на широк консенсус. Ай да се надяваме, че ще можем да допринесем по този начин за работата на парламентарната комисия Инта, която е водещата комисия по тази тема. И никога не е, е излишно да се повтори, че с е, това становище ние не искаме да навлизаме в ресора на комисията Инта. Според мен е важно ние да сме максимално ясни по а, темите, с които ние се занимаваме и така да обединим своите становища, за да е ясна преговорната позиция, а, кои, която ще се отстоява в преговорите по това споразумение. Това отразява и тежненията на общественото мнение. Благодаря. Благодаря. Гласуването е предвидено за 1 декември. Тук. Инте на 10 декември. Малко сме притиснати от а, графика. През януари ще влезе в пленарната зала. Благодаря на всички за участието тази сутрин. Ще се видим отново след обед. Благодаря.